Colleagues, uh, the chair still hasn't arrived, so... Уважаеми колеги, председателката още не е пристигнала, но с ваше позволение ще започна като председателствам заседанието и госпожа Гресле ще поеме шафетата като дойде. С 15 минути сме закъснели, така че е време да започнем заседанието за този следобед. Yes, yeah. uh, Точка 11 в дневния ред. Специален доклад за е, един европейска система за управление на железопътното движение. Ще стане ли политическият избор реалност? И с нас е член на Европейската сметна палата, господин Балко, след което ще дадем думата на докладчика. Господин Балко, заповядайте. Благодаря, господин председател. Здравейте, дами и господа в исторически план европейските страни са разработили технически спецификации за системата за сигнализиране в ЖП транспорта. За да се преодолеят препятствията и за да има единно железопътно пространство, комисията започна проекта за една европейска система за управление на железопътно движение, за да замени националните такива системи с една европейска. Приноса към едината система от бюджета на Европейския съюз възлиза на около 1,2 милиарда евро за предходния програмен период и 2,7 милиарда евро в настоящия период. Разгледахме дали системата за управление на ЖП движението е правилно планирана, внедрена и управлявана. Като цяло смятаме, че тази система в Европейския съюз е внедрена на ниско ниво и е то по твърде разпокъсан начин. Основния начин Основната причина е, че управителите на инфраструктура и ЖП предприятията не инвестират в високоструващо оборудване. Финансирането от Европейския съюз може да обхване само малка част от общите разходи за внедряването и което поставя под риск постигането на целите за внедряване за 2030 година за основната мрежа, както и до тук направените инвестиции. Като цяло по отношение на планирането на едината ЖП система, смятаме, че е, въпреки стратегическия политически избор за една единна система, не е направена преценка за цялостните разходи за цялата мрежа в Европейския съюз. Освен това, правните задължения, които са внесели, не предполагат излизане от експлуатация на, извеждане от експлуатация на националните системи. Само една страна, която посетихме, е, е решила да премахне националната си система и да използва само европейската единна система за управление на ЖП движението. За останалите е, Европейската система е една добавка към националните системи. В края на 2016 година само 8% от основната мрежа използва Европейската система за управление на ЖП трафика. Внедряването на системата сред подвижния състав също така е много малко и също така няма достатъчно координиране между внедряването на самите вагони. Следователно препоръчваме комисията и държавите членки да анализират общите разходи от внедряването на единната система по отделни държави член, членки и да се съгласят по реалистични, координирани и правно обвързващи цели за извеждане от експлоатация на националните системи. По отношение на внедряването на единната система и разходите за ЖП предприятията, а, това ще наложи високо струващи инвестиции. Има проблеми с съвместимостта на различните версии на системата. Въпреки това смятаме, че държавите членки, в които, по, които посетихме системата, е от полза за управителите на инфраструктура и ЖП предприятията от гледна точка на скорост и капацитет. Следователно препоръчваме комисията и държавите членки да разгледат финансовите механизми за подкрепа на едината система без да разчитат допълнително на европейския бюджет. Заедно с Европейската железопътна агенция ЕРА и индустрията, те трябва да имат стабилни спецификации и да преодолеят несъвместимостта. Комисията също трябва да оцени дали ЕРА разполага с необходимите ресурси, за да изпълнява е, увеличените си отговорности и да следи отблизо и гарантира за изпълнението на новия план за внедряване. Държавите членки трябва да приведат съответствие националните планове за внедряване и да синхронизират трансграничното внедряване. Накрая, по отношение на управлението на останалите средства от Европейския съюз, смятаме, че необходимите инвестиции за функционирането на Европейския съюз в цялата мрежа. Основната част и цялата мрежа ще бъдат между 80 и 190 милиарда евро. Можем да сравним това с наличното финансиране от 1,2 милиарда евро за програмния период до 2013 и 2,7 за програмния период 2014-2020. Available EU funding was finally allocated to air. И Например, 50% от фондовете за мрежата ти, които са предоставени за едината система са е, използвани. Виждаме риск и по отношение на настоящия период за механизма за свързване на Европа и по време на одита само 50 милиона евро от 689 милиона евро са заплатени за проекти по системата. Освен това има проблеми с недостатъчно целенасочване на средствата и е, ограничени отсечки в, с трансгранично измерение. Следователно препоръчваме комисията да диктира процедурите за финансиране на механизма за свързване на Европа за проектите за едината система и да насочва по-добре наличното финансиране. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Балко. Сега давам думата на докладчика. Заповядайте. Благодаря, след като за жалост времето ни е ограничено в рамките на краткото представяне изобщо, бих искала да благодаря за изказването и няма да се впускам в повече в особености. Все говорим за ЖП транспорт и е, въглеродни емисии. Някакси не успявам е, да се е, да обърнем достатъчно внимание на въпроса за търговията с емисии. Опираме до въпроса дали стратегията ще се превърне в реалност цифрите говорят друго, защото разходите е, ще натоварят за жало сериозно държавите членки. Комисията все още, за жалост, не е направила оценка на разходите преди да въведе системата. В противен случай нямаше да имаме тези затруднения. Тук въпроса се натъква и на определени политически възражения. И националните железници е, в това отношение много добре се възползват от становището. Всички искаме един европейски транспорт, но това е политическа визия, която е трудно осъществима. Тя няма да падне от небето, ще струва пари. Много пари, но това не е оправдание да отлагаме изграждането на РТМС. Да, разходите трябва да се имат предвид, като се има предвид, че възстановяването на един километр ЖП транспорт струва между 100 и 350 хиляди евро но всичко това ще се финансира от средства на данакоплаците и то не само за поддръжка на инфраструктурата, но и за привилегирано пенсиониране на служителите. Поне в Австрия е така. Е, ще приема специалния доклад, но изрично искам да подчертая, че тук говорим за решение, което среща съпротива дори от онези, които са го приели, защото има опасност от протекционизъм. Във всички случаи това не бива да бъде за сметка на данакоплатеца. Мисля, че в темата в комисия транспорт темата е много важна. Поради това настоявам да проследим презентацията. Председателката, извинявайте, не знаех, че започваме по-рано. Сега да чуем госпожа Вернер. Благодаря много на Сметната палата и на докладчика от комисията. Дискусията е в добър момент. Сега е правилният момент да се обсъжда ЖП, системата за сигнализиране и RTMS. И Редица събития от 2016 и 2017 година дадаха нов тласък на изпълнението на тази система, която действително отнема много време да се внедри и това струва много пари. Но сега имаме новия ЖП пакет, имаме техническия стълб в него и в него се дава важна роля на Европейската железопътна агенция. Накрая, освен имаме стабилни и изчерпателни спецификации, така че да няма нови промени в версиите на а, системата за ЖП сигнализация, която да се внедрява. От миналата година имаме и план за действие, за европейски план за внедряване, където много ясно се посочва кой какво трябва да свърши и до кога. И 2023 година е годината, за която 40% от ЖП транспорта трябва да бъде оборудван. Имаме ясен ангажимент да има една единица на всеки влак, която да позволява а, този влак да се движи в цяла Европа. Разбира се, трябва да се признае, че комисията сама не може да се справи с тази задача. Във връзка с това сме благодарни за подкрепата на Сметната палата, парламента и съвета. Трябва да говорим с доставчиците, с представителите на индустрията, за да се гарантира, че имаме стабилна система, която се актуализира редовно, както се актуализира един софтуер. И само масовото производство може да сведе разходите. На следващо място трябва да работим с ЖП предприятията, които да инсталират съответното оборудване на в локомотивите и също така да се гарантира оперативна съвместимост на системата. Един и същи локомотив да може да пътува и цяла Европа. Трябва да работим с управителите на инфраструктура, от държавите членки, да се оборудва цялата система и е, тук е, много добре се подчертава значението да се премине към една единна система, а не да има няколко различни системи за пътническия превоз, за превоза на товари и така нататък. Ползата ще е само ако имаме една единна система, а не няколко различни системи, функциониращи паралелно. И е, тук има определени аспекти, които са посочени, свързани с финансирането, което трябва да продължи. Това не е само един политически избор, защото това е единствения вариант, за да имаме една истински оперативно съвместима система. Първоначално това не беше политически избор, това беше искане на ЖП индустрията и държавите членки да има една европейска ЖП система. Вярно е, че нейното изпълнение ще отнема много време в Европа, но това е един значим индустриален проект и освен това трябва да ви кажа, че имаме три пъти повече километраж по системата, работеща с едината европейската система извън Европейския съюз, отколкото имаме вътре в Европейския съюз, така че трябва да ускорим внедряването. Благодаря. Благодаря. С това изчерпаме тази точка от дневния ред и преминаваме бързо нататък. Специален доклад номер 16 програмиране за развитие на селските райони. Господин Войчеховски е докладчик. Имате 5 минути, след което ще чуем госпожа Каденбах. Thank you very much, Madam President. Е, thank you for opportunity. Благодаря за тази възможност да представя накратко специалния доклад на Сметната палата, озаглавен Програмиране за развитие на селските райони, по-малко сложност и по-голяма насоченост към необходимите резултати. Това е свързано с предходната ми презентация за доклада за младите стопански, е, земеделски стопани от гледна точка на основната и цел. За да има ефикасно разходване на е, е, разходите, трябва да има добро програмиране. И процеса на програмиране бе предмет на одит – Аудитирахме 12 национални и регионални програми. Основните ни заключения от одита са следните. Те са 4 пъти L на английски. Твърде дълги, твърде е, широки, е, твърде закъснели и недостатъчно ориентирани към резултатите. Е, за последния, за текущия програмен период 2014-2020 година програмите са два пъти по-всеобхватни от преди. Най-голямата национална програма е гръцката и тя а, обхваща 1200 страници. Предишната програма беше а, написана на 600 страници и повечето програми са се удвоили като обем и комисията изисква изключително много от държавите членки. Това е голям проблем, защото има интересни данни, но те може би са интересни за академичните среди, но не толкова за селскостопанските производители. По отношение на забавянето, процедурата по одобрение отнема твърде много време. Повечето програми са одобрени в края на 2015 година т.е. в края на втората година от новия финансов период. И повечето проекти са започнали да се прилагат от началото на 2016 година. Нашия одит беше през 2017 година и напредъка в разходите в програмата за развитие на селските райони е 10%. Само 10% са освоени от разпределените средства което означава, че сме е, на по-низки нива от преди 7 години. По време на предходния програмен период, по същото време, процента на освояване бе 17%. Сега започнахме да планираме бъдещата обща, обща селско-стопанска политика и бъдещата програма за развитие на селските райони. Започнахме това планиране без да имаме оценката от предходните разкази, разходи. И предишното предложение за фонд за развитие на селските райони – за 2007 година, а пък средносрочната оценка беше през 2012 година. И сега сме в ходно положение, сходно положение. До година ще започне политическия дебат за бъдещето на ОСП, но не разполагаме още с оценката на предходните разходи, тъй като само 10% от разходите са регистрирани за 2017 година недостатъчно ориентираност към резултатите. Това става ясно много добре в доклада за младите земеделски стопани. Получихме, е, има входяща информация, 200 хиляди млади стопани са подкрепени в предходния период, а сега не разполагаме с измерими резултати. не може да се даде отговор на въпроса какво е въздействието, какъв е ефекта от това финансиране за приемствеността между поколенията. И това е нещо характерно. Като цяло, програмите за развитие на селските райони не са достатъчно насочени към резултатите. Какво, какви препоръки се прави? Както е написано в заглавието, по-малко сложност и по-голяма насоченост към необходимите резултати. Искаме да има упростяване и ориентиране към резултатите. Благодаря. Благодаря, тъй като смятам, че тази тема ще ни занимава още дълго време. Сега нямаме дълъг дебак, затова нека да чуем само накратко докладчика госпожа Каденбах. Госпожа Каденбах, по принцип казаното днес по повод младите ферми примери ще повторя и сега. Ако искаме да работим с поглед към бъдещето, налага се под изчерпателна дискусия. Чухме от Сметната палата, че тук има редица проблеми, т.е. навлизаме в етап на конкретно планиране, без да сме приключили с равносметката за миналото. Първите 10% от разходите са на лице и то само това. Вече е 2017 средата на периода. Нуждаем се подробна информация, за да изработим документ и да можем да проведем надлежен дебат в рамките на комисията. Не зная доколко е възможно, но може би е добре да поканим и компетентния еврокомисар. Смятам, че е редно въпросът да бъде отнесен към него. Председателката, благодаря. Това е кратко представяне, така че изчерпваме и тази точка от дневния ред. Пристъпваме към следващата доклада за от... Е, и... Е, прощавайте, пропуснах комисията, която иска да вземе думата. Господин Милушев, е, който е генерален директор от регионално развитие. Благодаря, госпожо председател, госпожо Каденбах, господин Войчеховски, уважаеми госпожи и господа. Благодаря ви за тази възможност, че мога да се изкажа на базата на този извънреден специален доклад. Комисията го приветства. Всички препоръки, са относим, които са относими към нас, са приети. Въпреки, че в редица случаи, без да предрешавам конкретния начин, по който ще се подходи към тях в законодателното предложение след 2020 година във връзка с съобщението за ОСП на 29 ноември започнахме нашите анализи за това как да постигнем е по-единна система за изпълнение на доклада и това е в сърцевината. Нека накратко се спра на няколко въпроса. Въпреки, че отчитаме значително забавяне в одобрението на правната рамка от 2014 година, комисията работи с държавите член членки, за да се намали времето за одобряване на предложението. Времето за одобряване на основния акт по последната програма е 24 месеца, в сравнение с 39 месеца по време на предишния програмен период. Изпълнението на програмата и тук не съм съгласен с тези 10%. 19,5% е изпълнението на тези ресурси и това е най-високото за фонда ЕСИ с 24% от общите разходи. Истинските приоритети са свързани с това политиката да има постоянно измерим принос за е, устойчив и приобщаващ растеж в е, допълнение към останалите елементи на ЕСИ и е последователността между документите за различните фондове изисква стрикно сътрудничество между нашите служби и държавите членки. Уверявам ви, че данните и съдържанието са много полезни за нас, въпреки че програмите наистина отбелязват забавяне. Има нови елементи за засилване на ориентацията към резултатите, например преразгледана система за оценка и мониторинг, целеполагане и отчитане, по-голям фокус върху отчитане на постигнатите резултати по обективните цели и съблюдаване на ефективността и не на последно място последващите условия. Всичко това изли... проистича от синергийното използване на тези цели. Рамката за ефективност е важен инструмент за мониторинг и дава допълнителен стимул за държавите членки. Радваме се, че Сметната палата отчита общите стандарти за, за да може общата система за мониторинг да, и оценка да работи, трябва да се предоставят точни и навремени данни от държавите членки и постоянно работим с тях в това направление. Госпожо председател, ние сме готови да продължим дискусията по този доклад по-задълбочено. Благодаря ви. Благодаря. Опасявам се, че наистина ще трябва още веднъж да се върнем на тази тема. Както казах, това са кратки представяния, така че отново ще се върнем на темата. Благодаря отново на комисията и на Сметната палата за възможността накратко да представим информацията по този доклад. С това преминаваме към следващата точка. Добре дошъл казвам на господин комисар Оетингер в контекста на представения доклад от страна на Европейската служба за борба с измамите ОЛАВ. Това е работен документ на комисията, за което благодарим и сме благодарни, че имаме възможност да се запознаем с този доклад и целият документ. Добре дошъл, казвам и на генералния директор на съответната служба от ОЛАФ и приветствам и ръководителя на надзорния съвет. Добре дошъл сте и вие. Господин комисар, радвам се, че сте тук. Заповядайте, имате думата. Liebe Frau Vorsitzende, благодаря. Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми госпожи и господа, за комисията това е много амбициозна, задача за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и те да бъдат засилени това е една функция навътре към институциите и навън по отношение на нашите служби на всички нива които имат решения, които са отнесени към финансовите въпроси и навън по отношение на партньорите, държавите членки и всички, които имат някакво отношение или участие в изготвянето на програми, свързани с бюджета, изследванията и инфраструктурата. През 2017 година предприехме много важни стъпки. През юли месец тази година директивата за борба с измамите, които нарушават финансовия интерес на Европейския съюз, беше гласувана от страна на парламента и съвета. Директивата ПИФ, която влиза в сила. Благодаря на всички членове на вашата комисия за положените усилия, защото това беше отрешаващо значение за приемането на тази директива. И в тази връзка трябва да отбележа и заключенията постигнали по отношение на ДДС. През месец октомври съветът в рамките на съвместната работа между 20 държави членки за създаване на Европейската прокуратура ЕПО. първоначално 17, след това 18 държави членки, след това станаха 20 и по този начин смятам, че това беше доста навременно решение за създаването на Европейска прокуратура, която да функционира и която да може да се използва от всички 27 държави и членки. Колегата ми и комисар Юрова и аз трябва да предприемем необходимите мерки, възможно най-скоро, за да започне функционирането на Европейската прокуратура става въпрос за работата от 2020 година, най-късно по време на следващата многогодишна финансова рамка от 1 януари 2021 година, така че Европейската прокуратура да може да встъпи в длъжност и да поеме тези си правомощия и задачи. Когато искаме да отговорим на доверието на нашите граждани, това изисква дисциплина и борбата с измамите и корупцията. Това са много важни задачи. Не само по отношение на това как се използват ресурсите, но също така и как да се засили доверието на общо европейско ниво. Ето защо Имаме наистина много важни цели в целия Европейския съюз, за да има едно общо ниво за защита и постигане на тези цели. Ето защо Олаф е и продължава да бъде един от ключовите актьори в тази насока. С създаването на Европейската прокуратура, е Олаф няма да загуби водещите си функции. Двете служби ще се допълват в работата си. Това изисква и планиране и на национално ниво по отношение на политиките, така че Олаф да има тази водеща позиция, за да може да изпълнява задачите си във всички 28 държави членки, да изпълнява тези свои задачи пълноценно. Олаф, вероятно знаете тук в парламента, че е служба, която функционира от 18 години. Знаете, че това е една история белязана с успех. Има конкретни задачи. Правната рамка на ОЛАФ беше преработена през 2013 година с цел, цел да се засили работата на ОЛАФ, за да може да изпълни целите си, да може да работи за по-голяма отчетност и да засили своята независимост и тя да бъде гарантирана допълнително. Тази, този регламент от 2013 година след 9 дълги години на преговори между институциите най-накрая беше прият. Днес пред нас стои бъдещето и по този начин можем да докажем как можем да използваме и да доразвием нашите инструменти за борба с измамите и корупцията и как те да бъдат подобрени допълнително. Ето защо комисията през октомври тази година в член 19 посочва и констатациите от доклада за оценка това са данни от 2013 година насам за оперативната практика и а, констатациите. На същия ден парламентът и съветът бяха запознати с тези констатации. В тази връзка предвид надзорния съвет на ОЛАФ, секретарята да могат да функционират независимо и да изготвят съответните доклади по независим начин. Ето защо благодаря на колегите за добре свършената работа, за положените усилия и вярвам, че това е в интерес на парламента и на съвета и ще бъде допълнително доразвито и допълнено. В оценката констатираме, че благодарение на регламент 838 от 2013 година през последните три години, благодарение на бюджетната комисия, вече е постигнал много добри резултати. Измененията, прияти през 2013 година, посочват ясни подобрения – по отношение на разследванията, сътрудничество с партньори, правата на Олаф по отношение на засегнатите лица от разследванията на Олаф. Нашата оценка посочва също така, че има още възможност за подобрение и има пропуски. Ефективността на работата по отношение на разследванията се затруднява заради тези а, пропуски. Това означава, че започването на функционирането на Европейската прокуратура ще промени а, ситуацията и контекста. Това означава, че ще се изисква повече от Олаф да се постигне по-голяма синергия, за да има ефективно разходване на ресурсите и да се избягва дублиране при покриване на дейността. С създаването на Европейската прокуратура, Европейския съюз има орган за преследване на наказателни, на, на, на правонарушения а, и а, Олаф ще отговаря само за административните и финансови нарушения. А, убеден съм, че и двете трябва да бъдат подсилени, ако искаме наистина да постигнем нашите цели, които са насочени към един стабилен а, бюджет, който да не бъде засегнат от измамите и корупцията. Преследването от страна на Европейската прокуратура на нарушения е важна стъпка в борбата срещу измамите. По този начин подобряваме и допълваме настоящия контекст и можем да работим допълнително в тази посока. Олаф да покрива тези нарушения и да се подсили системата на национално ниво, така че да се постигнат тези цели и с националните политики. Олаф е и продължава да бъде централния орган в Европейския съюз по отношение на разследващата дейност за административните нередности, които могат да бъдат отстранени. В нашите оценки и при създаването на Европейската прокуратура, комисията подготвя предложение за изменение на регламента 883 от 2013 година, който в началото на следващата година ще ви представим. И имаме един план от две стъпки – и имайки предвид предстоящите общо европейски избори, а също така и мандата на парламента до 2019 година, бихме искали да предложим един законодателен пакет, който да урежда взаимоотношенията между Европейската прокуратура и ОЛАФ и да стъпва на нашата оценка за подобряване на положението. И на един по-късен етап искаме да направим още по-прецизно предложение за законодателен акт за разпределението на задачите и правомощията между Европейската прокуратура и ОЛАФ, така че това да има а, смисъл. А, един централен момент би бил, че ще използваме това законодателно правомощие, за да се организира работата между ОЛАФ и Европейската прокуратура, така че да има по-висока сигия и да има по-висока добавена стойност, така че да се избягва дублирането на дейността винаги, когато е възможно. Европейската прокуратура и ОЛАФ са два различни органа с различни задачи, правомощия и мандати. Те имат различни структури, различни инструменти, с които разполагат с които трябва да изпълняват задачите сами за себе си, но и трябва да работят заедно в синхрон, за да се подпомагат и с тези нови предложения ние ще предложим ОЛАФ да има допълнителни правомощия за разследване и да получи допълнителни правомощия в тази насока, които да бъдат част от мандата. Ето защо бихме искали в Комисията по бюджетен контрол да представим това предложение и ще проверим в каква насока можем да предложим тези изменения и допълнителни предложения и ще очакваме вашите предложения за това какво можете вие да допълните. Така или иначе трябва да се борим за по-голяма кохерентност в използването на разследващите инструменти на ОЛАФ в рамките на всички държави членки така че в Европейския съюз да има единно ниво на защита. В момента има сравнително високи разлики в тази насока разследващите дейности на ОЛА в държавите членки могат да се извършват само в такава степен, в която мерките на национално ниво могат да окажат допълнителна подкрепа. ОЛАФ може да участва ще може да участва и в разследващите дейности на национално ниво. Но в тази връзка трябва да има единно ниво в Европейския съюз и ОЛАФ от една страна и държавите членки от друга страна трябва да имат тази възможност. Не бихме искали да има такава фрагментираност. Това е неприемливо за да може да се гарантира еднакво ниво на защита във всички държави членки. Освен това, трябва да бъде ясно, че мандатът и инструментите за разследване ще имат допълнителна добавена стойност повишаване на нивото на данъците също може да се отрази и на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Ето защо трябва да се предвиди такава възможност в мандата на Европейската прокуратура. Олаф може да постигне това с мултидисциплинарния си подход и да изиграе много важна роля в подкрепа на държавите членки в тази насока това е част, ще бъде част от нашите нови предложения за изменения в началото на следващата година. Следващия въпрос е по-добрия достъп на ОЛАФ до бази данни и данни. Това, разбира се, е пряко свързано и с различни видове финансови измами според мен Олаф може да играе една допълнителна важна роля като естествен партньор на Европейската прокуратура. Олаф разполага с независима административна функция, служба, което е много важно, за да се предотврати злоупотребата с парите на данакоплаците. Има още един много важен аспект, по който Олаф е в сърцевината на много дебати а, към днешна дата. Нещо, което е, се споменава многократно, а именно механизмите за контрол и адми, адми, административния контрол. В нашата оценка нямаме никакви констатации в тази насока а, в регламента в контекста на настоящите правомощия и инструменти и административния характер на мандата, който трябва да бъде достатъчно всеобхватен. Сътрудничеството между Европейската прокуратура и ОЛАФ в това, на тази насока не изисква никакви промени. ОЛАФ трябва да остане административен орган, който е независим от Европейската прокуратура по това направление няма никакви съмнения. Олаф трябва и може да продължи да функционира по този начин в сътрудничество с Европейската прокуратура и да не бъде част от наказателно-правните преследвания. Комисията няма да внесе съществени изменения във връзка с регламента за контрола и административните гаранции във връзка с предложението, което следва да бъде представено в началото на следващата година. Според мен тези въпроси и аспектите за управление на ОЛАФ трябва да бъдат част от един общ пакет. Това е втората стъпка, която е пряко свързана и с първите, първия опит по отношение на сътрудничеството между Европейската прокуратура и ОЛАФ, което, което може да се засили допълнително. За мен тези изменения, които ще бъдат предложени за регламент от 2013 година, са изключително важни защото те почиват на натрупания опит, а също така и оптимизират приетия преди 4 години регламент и се засилва сътрудничеството между Европейската прокуратура и ОЛАФ, като се поставя на една много добра основа за правилното разпределяне на задачите. Ето защо отправям апел към парламента това да бъде приоритет през второто полугодие на 2018 година, за да може можем да постигнем целите преди провеждането на следващите европейски избори по отношение на ОЛАФ и Европейската прокуратура. Благодаря ви. Благодаря за представенето на доклада за оценка и виждането на комисията. А сега нека да чуем мнението на пред, председателя на надзорния съвет по въпросите на доклада. Благодаря, госпожо председател, господин Етингер вече каза, че нашия съвет трябва да направи своята препоръка, своята препоръка по регламент 883 да преди края на октомври. Ние сторихме това в средата на месец септември. Комисията, която трябваше да направи оценката е, към този момент съществуваше вече от 8 месеца и с някои дребни изключения. Е, трябва да кажа, че това не е достатъчно време, за да добием задълбочена представа за работата от Олаф, но пък имахме първи впечатления. Понякога първото впечатление е най-доброто с оглед на докладването. Е, един прочит на директивата стана, става ясно, че на надзорния съвет има важна роля е, във връзка с независимостта на Олаф, а това е много важен момент и ние трябва да бъдем в тяхна помощ. Затова бяхме изненадани, и това е много важен момент в доклада относно независимостта на Олаф, когато комисията реши е, да е, отнеме имунитета на генералния директор, не бяха проведени никакви консултации с нас. Това ни изненадва но не е сега момента да се връщаме към това решение на комисията. Отбелязахме също и комисията го подчерта, че приявяването на ЕПО на сцената ще бъде много важно, да има ясно разграничение между отговорностите и да не се стигне до съперничество между двете организации, които да изпълняват своите задачи. Е, предвид казаното самия доклад ще бъде представен от госпожа Елена Фазента, моята колежка, която участва активно в изготвянето му. Само трябва да кажа, че основното му послание е, че не бива е, генералният директор да има правото да, дали да даде информация на комитета. Ние е, имаме право на е, тази информация и достъпа на информация, едно от нашите основни права. Е, така че ако прочетете докладите от последните 6 години, ще видите, че навсякъде се споменава този въпрос. Коми... Комисията не е получила необходимата информация. Работим упорито, за да променим това, за да постигнем резултат, но за всичко отнало, останало ще помоля колежката Елена Фезенда, която на блестящ португалски ще допълни моята информация. Госпожо председател, уважаеми господа е, евродепутати, госпожа, господин еврокомисар, както чухме вече е, от председателя, ние сме относително млада комисия и при из... участвахме в изготвянето на този доклад. 8 месеца без срока, с който разполагахме, участвахме в работата, която бе много важна за нас и която ни даде възможност да добием задълбочена представа на, от задачите и, и работата на Олаф. По този начин успяхме да констатираме и редица, да обхванем редица елементи, които, разбира се, влизат в задачата на надзорния съвет като контролен орган, а това предполага периодичен и редовен контрол над върху самата агенция ОЛАФ. За това е важно процесуалните права да, да бъдат съответно спазени за двете страни в процеса като едновременно с това имаме и консултативна роля на генералния ни директор и трябва да бъдем на негово разположение. И така ние изработихме собствена позиция по въпроса, отчитайки като приоритет основните въпроси. Четири са основните момента, на които искам да се спя. Разследване, контрол, защита на основните права и бъдещето на отношенията между ОЛАФ, Европейския съюз и ЕПО. Нека по отношение на разследването имаме следните въпроси. Новите правни, във връзка с новите правни инструменти за ОЛАФ. Съгласно е, регламент 883, ОЛЕФ трябва да помпа помогне борбата с измамите и други отрицателни явления в ущърп на Европейския съюз и е, гражданите да накоплатци. Достатъчно ефективно ли се използват възможностите на О, Олаф? Разширява ли новия регламент неговите правомощия или по-скоро ги е, намалява? надзорният съвет, който има за задача да гарантира независимостта на ОЛАФ, разполагали с нужните за това инструменти. <laughs> както и да изпълнява съответни анкетни и контролни функции. що се отнася до документите за правна помощ. Поставяме въпроса, подходящи ли са те, добре ли се прилагат и... А за бъдещето поставяме въпроса доколко ЕПО трябва да претърпи промени в резултата на разпоредбите на регламента. Отнася ли се това за Олаф? и може ли Олаф да изпълнява тази двойна функция заедно с ЕПО? Отговор при отговорите на въпросите сме се опитали да ги отразим в документа и аз ще ви запозная с тях сега. Имаме ли ясни разпоредби? в регламента правила, които не подлежат на тълкуване и дали това се взема предвид при работата и съответно дали е проследимо отвън. Винаги сме смятали, че Олаф трябва да изпълнява собствените си функции е, съобразно правата за разследване и проверки. Но има и възможността генералният директор да определя насоки за работа за инспекторите. При това директорът на Олаф получава широки правомощия. Мисля, е, това основателно поражда съмнения. Има един раздел от 28 текста, прият от 2000, през 2013 година е, по този въпрос, но те се прилагат доста разнородно. Т.е. получава се една пъстра мозайка, която не води до правна сигурност и не гарантира процесуалните права. А това се отразява и на ефективността на проверките и разследването тези регламенти не пречат на вмешателство на законодателя за вътре, в работата на Олаф. В вътрешната структура на Олаф констатираме следното. Звената, които отговарят за разследване, трябва да вземат и решение за приключване, прекратяване на разследването. Това означава, че са необходими експерти в различни области, които да работят в ОЛАФ, така че да се постигне по-ефективно разследване. Трябва също да обърнем внимание, че отделните сфери, като области, като земеделие, митнически въпроси и други, са част от една структура, която би следвало да повишава правоспособността на Олаф. Така че тук трябва да се създадат възможности за вземане на независими решения без натиск от външни лица или институции включително решението на генералния директор да не провежда разследване, трябва да се разгледа в тази светлина. С основателните аргументи, които проистичат и от независимостта на Олаф, защото именно решението да не се провежда разследване е по-важно от решението за разследване и проверки. Що се отнася до продължителността на проверките и разследването, тук може да се желаят подобрения, както се каза, защото широки възможности вече съществуват. Затова е необходимо да се разработи подробна информация, защото всички знаем каква е ролята на информацията при разследването. Въобще ролята на информацията е много важна, за да проследим цялата динамика на разследването и вземането на решения. За продължителността. Добрите практики е, сочат че срокът за провеждане на разследването трябва да е подходящ на съответен на сложността на задачата. Това предполага споделяне на цялата важна информация, което обаче не става, както чухме от преждеговорившия колега. Така че тук законодателя трябва да приеме ясни правила. Що се отнася до... и говоря, изхождайки от досегашната информация. Сега, за прекратяване на разследването, трябва да кажа, че ние констатирахме, че при 50% от случаите разследването не е доведено до край или препоръките от Олаф не са последвани. Обясненията са най-различни. Нямало достатъчно доказателствен материал, давност и проучване и смятаме, че трябва необходимо да се провежда проучване екс-анте преди да нещата да се предадат на националните органи. Важно е надзорният съвет да бъде в състояние да подпомогне Олаф при изпълнение на неговите функции. А това означава и достъп до информацията от разследването, която се изпраща на правоохранителните органи. За контрола, госпожо председател, вече се каза, че цялата информация трябва да, ни бъде, да бъде поставена на наше разположение. Също и на надзорния съвет и че Олаф е длъжен да се съобразява с препоръките и да даде, да дава отговор без да се заобикаля, нито отлага предоставянето на информация тук трябва да се отчете ролята на секретарията. Много е важно също така, че комисията играе много важна роля при набавяне на информация. И така, обстоятелството, че ген, генералния директор – е, е обект на критики от този тип, за нас е повод за е, много сериозна тревога и се питаме каква е причината. Но, виждаме и неясно, неясни перспективи за бъдещето трябва да се направи повече за запазване на основните права. За това трябва да се предвиди възможност подобни събития да не се повтарят чрез въвеждане на контролни механизми за проверка на законността. Тези механизми трябва да се прилагат последователно и а, ефективно Законодателя трябва много сериозно да се замисли за създаване на фигурата а, отговарящ или пълномощник по основните права и в светлината на Олаф. За бъдещето за взаимоотношенията между Олаф и бъдещата ЕПО – в, през октомври бе взето решение за създаването на ЕПО. 20 държави членки вече са се присъединили. Тук възниква въпросът доколко създаването на ЕПО ще налага промяна на регламента и как това ще се отрази на работата на ОЛАФ. И може ли системата да приемне дублирани функции? Нашата комисия смята, че тук в тази сфера трябва да работят редица институции, да взаимодействат и затова смятаме, че всички трябва да осъществят или да постигнат добро ниво на взаимодействие. Как обаче ще работи Олаф при новите условия? Това ще бъде много важно от тук насетне, защото Олаф ще трябва да се произнася по всяко досие преди въпроса да бъде отнесен до ЕПО. Олаф ще трябва да се произнесе дали е на лице такава необходимост. И ако въпроса трябва да се отнесе към архив, това трябва да бъде обосновано. Но ЕПО трябва също да може да възлага задачи на Олаф – като Олаф си запази и правомощията в държавите членки, които не участват в ЕПО. Както и да продължава да осъществява разследвания, които не са от правомощията на ЕПО. например, използване на парични средства и така нататък. Тоест, Олаф има по-широки правомощи и за това е ясно, че всичко това може да доведе до това да се каже, да дава основание да се каже, че промените са навремени и информацията е фундаментът, върху който може комисията да продължи работата си. Председателката, благодаря за представеното мнение и сега мисля пред нас е една интересна и не особено лицеприятна ситуация. А, именно а, надзорният съвет се е заел много внимателно с а, документите и господин еврокомисар смята, че трябва регламентът да претърпи по-сериозни промени, отколкото казвате вие. Въпросът е какво правим? Е, регламентът за е, ЕПО има 120 члена. Сред в сравнение с него регламента за ОЛАФ е, включваше някакви мизерни 14 члена <clears throat> преди актуализацията в 888. Е, така или иначе, очевидно, това е недостатъчно предвид отражението на задачите на двете организации. Важно е да се съгласим, че трябва да направим повече. Ако сравним двата регламента, аз тогава бях докладчик, аз е, исках да постигнем повече. Препани камък беше от една страна съвета, от друга страна настоящия генерален директор, който се включи много активно в цялото начинание. Мисля, че сега трябва да имаме коража да решим някои основни проблеми на Олаф сега в противен случай, не го ли сторим, е, няма да можем да бъдем сигурни какво става в тази сфера извън нашия контрол, вашия контрол и контрола на надзорния съвет това са истински айсберги. Аз дори не, не харесвам дори върха, който виждам. Не ми се мисли какво има отдолу. Интересното в тази цялата история с имунитета на генералния директор и отнемането му почива на факти, които никак не ни допадат. И има други инфо, друга информация, че има и други айсберги. Никак не ми се ще е, да се разбием в някой айсберг. Затова предлагам смела реформа и да вкараме текстовете, които отдавна трябваше да направим. ЕПО има възможност за вътрешни проверки и баланс. А, Олаф не. Това трябва да е в интерес на самата агенция ОЛАФ да разреши тези въпроси. След това надзорния, надзорната комисия, да, оценката е нещо по-различно. В страница 10 от документа на комисията четем, че липса, липсва информация и достъп. Както се цитира в текста на английски. Тоест, най-сетне трябва да проявим смелост, да сложим данните на масата и безпристрастно да разгледаме някои страни от дейността на Олаф. Щеше ми се да сте прав, господин еврокомисар, за успеха на Олаф, но като ако приемем, че измерваме ефективността при, при, по приключените случаи е, и е, такива, които водят до препоръки, имаме 15-50-60% е, от години, с изключение на годините 12 с 31% и 16-та година 43%. Това са двете много лоши години с процентно най-низки резултати. Тези цифри за мен означават, че Олаф има проблем с успеха, което е естествено и тук съм съгласна, защото не разполага с определени права. Но с това правно основание, с тези възможности за контрол отвътре и отвън, липсата на вътрешен контрол, аз се съмнявам например, достъп до банкови данни. Аз лично имам големи съмнения, че ако си структурата за управление на ОЛАФ не се промени, дали ще е, има възможност дали няма да възникнат още по-големи проблеми с проветяващите. Имаме проблеми с върховенството на закона по някои производства и трябва да ги решим преди да продължим нататък. Настоятелно ви приканвам да го сторим. Надзорния съвет, много интересна информация поднесохте. Вътрешните правила, по които е, работят служителите по указания на генералния директор, трябва да бъдат облечени в законова форма. Само така ще гарантираме равнопоставено третиране и върховенство на закона. И нека решим какво всъщност искаме. Част от тези проблеми през последните 18 години са едни и същи. Поради двойствения характер на ОЛАФ, от една страна административни проучвания с наказателно-правна стойност. Нека да решим е, дали е, ОЛАФ ще бъде само за административни разследвания и тогава нека комисията сравни в държавите членки съответните органи. какви са правата и задълженията, задълженията им. Така стигнахме до ЕПО. И това е добро начало. Нека продължим по този път. Ако прочетем регламента за ЕПО, аз много трудно мога да си представя как ще се съгласуват нещата. Например, съгласно регламента ЕПО, разследване може да бъде наредено това, ако наказанието е над 4 години задържане от свобода. Нищо подобно не пише в регламента за ОЛАФ. Е, как ще ги съгласуваме, ако ЕПО помоли Олаф да проведе разследване е, за, и поиска пра, е, служебна помощ, ведомствена помощ, официална помощ. Какво е, правим в такива ситуации? Как ще подходим, ако поради това, че ЕПО има много подробно разписани правила за предаване на данни, каквито в ОЛАФ не съществуват, а те могат да са релевантни за наказателното разследване. При ОЛАФ няма достъп до данните, до заключителния доклад на, за ЕПО. С голями усилия се наложихме поне да, да правим коментари по констатациите. А това е основно изискане в наказателния процес и в административния процес, докато в ЕПО участниците в процеса имат пълен достъп до документацията. Така че има огромни разлики между двете, уредбата на двете организации. Повече права при ЕПО, отколкото при ОЛАФ. Не, не съгласуваме ли нещата, ще възникнат огромни правни проблеми и те ще съсипят ЕПО. Нека разрешим тези фундаментални проблеми. Има един ре, е, член в регламента за ЕПО, който предвижда сътрудничество с Олаф и обмен на информация, без да е казано как ще се реши този проблем. Това трябва да стане в регламента за Олаф така че нека да кажа, че Олаф, самата агенция, има своите проблеми. Е, с, е, говорим за система, струвала 9 милиона евро за разглеждане на конкретни случаи. За актуализация още 5 милиона евро се искат. Е, искаме да разберем но оказва се, че с тази система не се работи. Нейното съдържание се променят без това да се документира, които са сериозни моменти, които се отнасят за ефективността на ОЛАФ и възможността за взаимодействие с ЕПО. Много проблеми има. Аз се опитах само да ги нахвърлям. Е, искам да ви съобщя, че изготвям работен документ на базата на становището на регламента за ЕПО, на базата на оценката. Изброявам необходимостта от реформи и мисля, че ще бъде добре ако комисията направи нещо повече от задължителния минимум добре, хайде приспадаме 4 години, 5 години, защото имаше два пъти внасяне на предложения, които бяха оттеглени. След това имаше трето предложение и загубихме много време, защото комисията, аз ви разбирам, въпросът е сложен и вие не постигнахте съгласие, не се знаеше какво да се прави. Но сега сме наясно, трябва да постигнем добро съгласуваме. Не успеем ли, ще се получи отново едно раздробя сближаване, както през цялото време с Олаф бих нарекла нещата субоптимални, неудовлетворителни. Не биха могли да ни удовлетворяват и няма как да ни удовлетворят. Сега колегата Яво от първите заяви, първия заявил се за изказване. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря комисар е, Тингер и, и благодаря за оценката на регламента. Споделям повечето от опасенията, за които става дума в доклада. По-конкретно съм съгласен с мнението ви, че ролята на Олаф трябва да се запази дори и е, след създаването на Европейската прокуратура. Още повече, че до тук не редица държави членки няма да се присъединят към прокуратурата и за тези държави членки ОЛАФ остава единствения разследващ орган на Европейския съюз за по-добър контрол на разходването в Съюза и също така за страните, които те първо се присъединяват към ЕПО. Мисля, че ОЛАФ може да има добавена стойност при съвместяването на работата на двата органа. Добре сте отразили недостатъците при провеждането на разследванията, особено в ситуации, в които разследванията на Олаф са предмет на на националното право не допустимо един европейски орган да провежда различни разследвания в различните държави членки, защото те се уреждат от националното право. Тук трябва да се направи нещо. Съгласен съм, че мандата и е, правомощията за разследване на ОЛАФ следва да се е, разширят, като например достъп до банкови смес, сметки, разследване на фалшифицирани е, стоки, контрабанда и така нататък. Има обаче и някои други проблеми и тук съм съгласен с госпожа Гресле. че е необходима по-задълбочена реформа на ОЛАФ, тъй като има някои основни проблеми. Много от тях вече бяха споменати, няма да ги повтарям, но позволете да добавя още няколко, които са все още отворени въпроси. Госпожа Фазенда засегна един от тях последващите действия след препоръка на Олаф. Съгласен съм, че не може да се измерва ефективността от работата на Олаф, като следим броя на делата, на казусите, с които работят. Крайният резултат, крайното мерило за ефикасност е ако държавите членки последват препоръките и има последици от това. Например, националните органи да провеждат разследвания и така нататък. Много често това не се случва. Много често Олаф дори не разполага с информацията е, в каква степен и кои препоръки се спазват от държавите членки. По този начин е, работата на ОЛАФ остава едно административно усилие без реален ефект. Следващия въпрос е прозрачността на препоръките на ОЛАФ. Знам, че темата е деликатна. Понякога препоръките на ОЛАФ, които се изпращат до националните органи, не могат да се публикуват, е, тъй като наказателното разследване налага поверителност на документацията. Също времено обаче гражданите имат интерес да имат достъп до информацията, която се съдържа в препоръките и по-настоящем няма правна уредба за това. В някои случаи препоръките на ОЛАФ се публикуват от правителствата и органите на държавите членки, в други няма достъп до тези препоръки. Мисля, че това подкопава стабилността на закона, защото сме свидетели на различни подходи по отношение на прозрачността на Олаф. И трябва да намерим баланс между наказателните разследвания и интереса на обществеността да има достъп до документацията по едно разследване. Следващия въпрос също е деликатен. Изпращането на препоръките на ОЛАФ до правителствата на държавите членки. По принцип тук не би трябвало да има проблеми. Олаф извършва разследване и изпраща препоръка и до Европейската комисия. Комисията отправя финансовите препоръки до държавите членки. При обичайна ситуация няма проблеми, но в някои случаи с определени държави членки виждаме, че има тясна връзка между правителствените органи и евентуалните дела за корупция. И в тези случаи препоръките на ОЛАФ в крайна сметка разследват правителствен орган в случай на злоупотреба с европейски средства и от друга страна тези препоръки се изпращат на, преп... на правителството, докато национален орган също провежда разследване. По този начин се намалява възможността за националния орган да проведе едно ефективно разследване. И мисля, че и тук има някои проблеми, които следва да се преодолеят. И последния въпрос, който искам да засегна, и тук съм напълно съгласен с госпожа Гресле. Предвид реформата на Олаф, трябва да се преодолее липсата на средства за правни, правна защита в случай на разследване на Олаф. За момента разследваните от Олаф нямат право на правна защита а е необходима да има система за взаимен контрол. Аз съм напълно за засилването на ОЛАФ и за разширяването на компетентността, но без система за взаимен контрол няма да постигнем нищо. Така че това е от интерес на всички, заедно с ОЛАФ, след което да засилим институцията. Колеги Савама, бите. Колегата Сървама. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, комисар Ротингер. И специално благодаря на надзорния комитет на ОЛАФ. за мен през периода от 2012-2015 това беше една от най-важните теми. Вие тогава а, не сте били тук, но господин Модер, си го спомням, а, беше в комитета. Подкрепям казаното от господин Явор и от нашата председателка. И ще бъда кратък. Ситуацията е неприемлива, ако имаме нещо като европейско, вътрешно европейско ФБР, което да не е надлежно регулирано. Например, да няма ясна правна рамка в случай на подслужване на телефонни разговори. А това продължава да е така. Така че присъединявам се към останалите, които посъветваха комисията да гледа на този въпрос на сериозно will not be there after. И е, преразглеждането на регламент 883 трябва да бъде направено наистина е, съвестно и е, този преглед да е всеобхватен. Освен това, по отношение на разширяването на правомощията за разследване. Това наистина трябва да стане, но само ако ОЛАВ подлежи на съответната регулация защото в противен случай би било опасно да се разширят правомощията за разследване, без да се запълнят вратичките в законодателната рамка. И без да се предвиди съответната отговорност за ОЛАФ за това, което прави. Така че системата за взаимен контрол в този регламент трябва да е много солидна. Имам въпрос към надзорния комитет. Може би изпуснах началото на размяната на мнения, но ако правилно съм разбрал, е, надзорния комитет все още не разполага с цялостната информация, така ли? А това е една, един от, е, една от ключовите предпоставки, за да проработи цялата структура. Говорим за това от години и още се поставя този въпрос, така че време е да обърнем тази страница, свързана с работата на Олаф. И накрая, относно правата на разследваните – Не мога да не цитирам един много явен случай, при който член на Европейската сметна палата е разследван от страна на Олаф. И е приемливо ние тук в тази зала да не познаваме всичките подробности, но смятам, че съответният член на Сметната палата, господин Пингстен, трябва да знае за какво точно е разследван. Това е един пример от настоящето, един много силен пример, в който трябва да се справим с една каша, каквато не можем да си позволим да се случва в Европейския съюз. Въпросът е много сериозен. И накрая Както каза и госпожа Фазенда, напълно съм съгласен, че надзорния комитет все още има много важна и актуална роля. Благодаря ви. Благодаря колегата Дион. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисаря за представенето на оценката, както и на надзорния комитет за представенето на становището си. Много неща бяха казани. Госпожо председател, и вие направихте дълго изказване. Бих искал да разсея евентуалните съмнения и мисля, че вие говорихте от името на нашата комисия, със сигурност от името на нашата парламентарна група говорихте. Много правилно посочихте основния проблем. че по-настоящем имаме един много подробен регламент за Европейската прокуратура, който предвижда процесуалните права, а нямаме такова нещо за ОЛАФ. Това е основният проблем. На две неща искам да се спра. Първо, прилагането на критерии за подбор на дела. Това е много важен въпрос. Ако погледнем приложението към оценката, ще видим, че, например, в семинарите заинтересованите страни бяха много критични по отношение на е, яснотата и прозрачността за прилагането на критериите за подбор на дела. Тук трябва да се предвиди и декларацията на лицата, подаващи сигнали. И ако погледнем и доклада за оценката на комисията, там се казва, че има свобода на преценка за генералния директор. Това ли е основният проблем? Според мен да, така ми се струва, но във връзка с липсата на ясни критерии. Защото ако погледнем критериите, ще видим, че те са много общи, поддават се на различни тълкования, и е, както към комисаря, така и към надзорния комитет задавам този въпрос. По какъв начин може да се разреши този е, проблем, съществуващ от много време? Другия въпрос, за който искам да говоря, са процесуалните гаранции. Аз лично бях шокиран, когато в приложението прочетох, че е, по отношение на процесуалните гаранции, като цяло, е, отговорилите е, участващите в доклада са съгласни, че процесуалните гаранции са много важни, но колкото по-нагоре по иерархията се движите, толкова повече се смятат те за непропорционални. А ако погледнем регламента за ЕПО и опасенията, изразени от надзорния комитет, е силно притеснително, че персонал от нашите институции Служители в нашите институции смятат, че процесуалните гаранции са депропорционални. Това как може да се е, разгледа предвид и хората, които в момента работят в ОЛАФ, защото има ясна потребност от допълнителни гаранции. И тук е, ще попитам комисаря какво смята той за препоръката на надзорния комитет, че трябва да има служител по основните права, да има такава длъжност или някаква отделна независима инстанция за това, както и механизъм за съдебен контрол, защото Доколкото разбирам, съвета не е участвал тук, а за нас е това е изключително важно за напредването на работата с Олаф. Благодаря ви. Колеги Салафранк. <clears throat> Eh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисаря и на членовете на надзорния комитет за представеното становище за оценката. Тук най-много ме интересува факта, е, че Олаф трябва да остане възможно най-ефикасна в борбата срещу измамите и е, по отношение на защитата на финансовите съюзи на Съюза. На, финансовите интереси на Съюза, извинете. Ще бъда кратък, тъй като колегите вече много добре описаха проблемите. Три неща са ясни. Първо, необходимо е по-добро координиране и уточняване на компетенциите от една страна на ОЛАФ и на държавите членки от друга. Лично аз смятам, че това е пречка, която трябва да се преодолее. Защото и днес, госпожо председател, стана ясно, че Немалка част от европейските фондове се управляват чрез съфинансиране. И е, тук се прилага и националното право по отношение на контрола върху економическите субекти. Смятам, че компетентността на ОЛАФ трябва да бъде предвидена по-точна. Също трябва да се определи по-точно компетентността и отделянето на правомощията между ОЛАФ и Европейската прокуратура. Само в един член от регламента за прокуратурата се предвиждат служители по сътрудничеството между две, между двата органа. И не на последно място трябва да се разясни Връзката между ОЛАФ и надзорния комитет, защото този въпрос се протака твърде много, време е нещата да станат ясни. В надзорния комитет се каза, че има три бележки от правните служби от трите институции, припомнящи компетентността на надзорния комитет. И господин комисар, комисар интересуваме съгласни ли сте с мнението на правната служба и също така към надзорния правния съвет. Смятате ли, че тези бележки, тези ноти от правните служби ще ви помогнат да разрешите проблема. Накрая в доклада на комисията се казва, че трябва да се преразгледа до регламента от 2013 година и той да се преразгледа, за да се запълнят съществуващите в момента празнини, като обаче това стане паралелно с влизането в сила на регламента за прокуратурата. Господин комисар. Смятате ли, че е, това прилагане на регламента на по отношение на регламента за прокуратурата. Тук имам един въпрос към е, вас, госпожо председател, за наблюдението, надзора на ОЛАФ. Това е много важен въпрос, свързан с европейската демокрация. И накрая един въпрос към господин комисаря. Смятате ли, е, че демократичен контрол, отговорността трябва да се прехвърли на Европейския парламент или на нашата парламентарна комисия? Е, а да не пада върху надзорния комитет, така както става във всеки парла... парламентарен режим. Знаем, че Олаф е независима, но не би ли било удачно демократичния контрол да се упражнява от нашата комисия или поне от този парламент? Благодаря. Колеги Вали, Колегата Вали. Комисион, комисар. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на Европейската комисия и по-конкретно на надзорния съвет и Смятам, че Комисията по бюджетен контрол се занимава с тези въпроси по отношение на Олаф от известно време насам. Колегите наблегнаха на редица въпроси, така че аз няма да отнема много време. Ще се спра на един момент, който е свързан с достъпа до информация, нещо, което упоменавате и във вашия доклад. Това е въпрос, който засяга не само Олаф, но като цяло е валиден за всички органи, институции и държави членки. Например, например по отношение на измамите, международни измами, което може да засегне структурните фондове. И така, господин комисар, по отношение на сътрудничеството между различните органи, един възможен отговор би бил да се дадат повече правомощия на ОЛАФ, но по всякакви а, причини държавите членки не са съгласни. Сътрудничеството между националните органи в случаи, в които е необходимо да се прави разследване по отношение на банкови сметки, различен вид измами, въпроси свързани с структурните фондове, би ли било възможно да се обмисли предложение на комисията по отношение на взаимопомощ, обмен на информация между държавите членки във връзка с структурните фондове? Забелязвам, че на практика е невъзможно органите да извършват необходимо необходимите разследвания и да засичат измами, просто защото подобни инициативи не са предприяти. Комисията по бюджетен контрол в доклада си за финансовите интереси се спира конкретно на този въпрос и органите в моята страна обръщат внимание на този въпрос, просто защото искат да си вършат работата. И бих искал да попитам комисията в кой сектор бихте искали да се заеме тази политическа позиция, за да се насърчи истински обмен на мнения и да бъде свързано с структурните фондове, защото това е изключително важно. Колегите упоменаха и друг набор от важни теми и не искам да повтарям казаното от тях. Още двама са се записали в списъка за изказвания. Колегата Вон има думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисаря и на надзорния съвети на Ян Молдер. Радвам се да го видя тук. Разбира се, Олаф винаги е бил оспорван въпрос в нашата комисия от дълго време насам. Провеждали сме много разгорещени дискусии и мисля, че това е една много добра дискусия по отношение на Олаф, за да насърчим наистина конструктивното оформяне на идеи за бъдещите реформи. И Създаването на ЕПО дава големи възможности за промени и реформи, които да се надяваме, че ще направят ОЛАФ по-ефективна служба в бъдеще. И поради тази причина провеждаме тази дискусия. И поради тази причина предлагаме и промени за в бъдеще. И има много неща, които могат да се направят, за да се подобри функционирането на ОЛАФ. Например, да се гарантира, че ОЛАФ работи независимо. Това е от ключово значение състояние да пред провежда разследвания, как се подбират а, случаите, каква е а, продължителността. Всички това, тези въпроси са много важни за нас. От надзорния съвет сме получавали запитвания за това на какво се дължи а, липсата на информация от тях към Олаф. А, и мисля, че в това отношение трябва да излезем с определение за това каква информация трябва да се предоставя на надзорния съвет. По отношение на дискусията за Европейската прокуратура, трябва да гарантираме, че тя започне да функционира правилно, да няма дублиране между Европейската прокуратура и ОЛАФ и така нататък. Струва ми се, че с неохота правите големи промени едновременно. Предлагате един двуетапен подход за промяна в регламент 883 през 2018 година с по-съществени промени на по-късен етап. Така че ще бъде бъде полезно да ни разкажете какво предвиждате в рамките на първия етап и какво по време на втората фаза, за да придобием обща представа какви промени ще бъдат направени, за да бъдат внесени подобрения за по-голяма ефективност на ОЛАФ и да работи по-добре. Благодаря, колегата Такола има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също благодаря на комисията за прагматичния подход. Смятам, че комисията добре разбира, че не много може да се направи, ако се опитаме да внедрим прекалено много промени. И ще кажа няколко думи от името на Алде. Докладът очертава редица ограничения и недостатъци на регламента свързани най-вече с правомощията и компетенциите на ОЛАФ, правното основание за ефективното функциониране на ОЛАФ и сътрудничеството на ОЛАФ с държавите членки, надзорния съвет и други органи. Въпреки, че всички тези елементи са много важни и трябва да бъдат обхванати, в момента трябва да поставим по-голям акцент върху промените, които са очертани в дейностите за бъдещите перспективи, защото те са пряко свързани с Европейската прокуратура. Тя ще започне да работи и следващата година и е важно да се гарантира безпроблемното сътрудничество с ОЛАФ. Това изисква промени, които трябва да бъдат обсъдени много бързо. Миналия път имаше много значителни промени към регламента. Предложението на комисията беше внесено през 2006 година. Преговорите приключиха едва през 2013 година. Ако искаме да отчетем всички препоръки, представени в доклада, няма да можем да внесем необходимите промени преди края на настоящия мандат. Това може да постави под риск ефективното функциониране както на ОЛАФ, така и на Европейската прокуратура през следващите няколко години. По тази причина промените трябва да бъдат от техническо естество и трябва да се фокусираме върху сътрудничеството между Европейската прокуратура и ОЛАФ и да оставим останалите промени за следващия мандат. Благодаря. Господин комисар, заповядайте. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, уважаеми членове на Европейския парламент. Правното основание за ОЛАФ е, датира от няколко години. Знаем, че искаме повече да постигнем, но това, което е записано в регламента за ОЛАФ е прието от парламента и от съвета. А, наистина смятам, че това е с, на базата на натрупване на различни предложения. Относително рано предприехме работа по оценка, няколко години по-късно, което обикновено не се прави. Проведохме едно външно проучване, което е публикувано на вебсайта на ОЛАФ и всеки може да се запознае с него. И с нашия доклад господин Мулдър и неговия екип се намират в един подготвителен етап за внасяне на изменения по един регламент, който е прият преди 4 години. Може би тук изненадващия елемент идва по отношение на Европейската прокуратура и тези разисквания изглеждаха, че няма да доведат на никакъв резултат, но имаше пробив и с помощта на Италия. И сега вече има 20 държави членки, които подкрепят проекта. В края на 2020 година е, ЕПО ще започне своята дейност с един директор, с вътрешна специализирана работна група, която ще започне да функционира. Това означава, че трябва да се справим в рамките на 3 години. И това е свързано и с необходимото правно основание. В регламента за ЕПО има разпоредба по отношение на сътрудничеството между ЕПО и ОЛАФ. А, и в тази връзка ни трябва и регламента за ОЛАВ. А, член 101 за а, взаимоотношенията между ЕПО и ОЛАВ. Моите основни цели са следните. Създадохме ЕПО, за да може Олаф да има по-голям марш за извършване на своите задачи. По този начин бихме искали да дадем възможност и на държавите членки да изиграят необходимата роля. И ЕПО да заеме наистина необходимата позиция. Ето защо моите тревоги, които ще изразя пред Комисията за бюджетен контрол, са свързани с това, че това трябва да бъде една служба, която да бъде привлекателна за квалифицирани млади хора, които да могат да работят. Защото чашата за Олаф винаги е наполовина пълна, защото смятам, че до сега успяхме да постигнем добри резултати с хора, които са мотивирани и компетентни. Има генерал директор, генерален директор, на когото съм благодарен, да, че има готовността да поеме тези задачи. Поддържаме непрекъснат контакт с Европейския парламент за списък с евентуалните кандидати, за което ще ви информираме през януари или февруари, когато е решаващия момент имаме квалифициран списък с кандидати. Като целта е в началото на годината да могат да поемат съответните задачи и да се извършва работата. от години а, имаме постоянен представител на генералния директор. Ето защо не беше за нямаше законово основание да изискваме това от Европейския парламент. Но вие можете да поискате от Европейската комисия това, което е необходимо от правна гледна точка и това, което може да бъде от съществено значение от политическо измерение. По отношение на регламента за ЕПО смятам, че всичко е направено. И по отношение на регламента за ОЛАВ трябва да се изпълнят необходимите условия. Смятам, че контролната дейност е добра добре заложена. А, ние имаме предложение, а, за кое, което внесохме преди 3 години. По този начин може да се направи първата оценка на Олаф. Но сега трябва да работим заедно, за да разгледаме отделните по-подробни въпроси, но Контролната дейност е изключително важна за нас. Контролна дейност, която беше направена от страна на комисията през 2014 година. А, тук а, наистина се прави обещание за една общо европейска служба, но моят апел е да има а, а, доверие, защото а, знаете индубио про рео. Това означава, че а, ОЛАФ е служба, която разполага с необходимата информация, данни и имена, за да може да извърши работата си и да има доверие. И ЕПО трябва да отговаря на принципите на правовата държава. Не може да се каже, че в Олаф се застрашава доверието, когато има достъп до данни, а трябва да се изгражда доверие. Чухме две изказвания днес от страна на членове на тази комисия, които вървяха в тази посока. Олаф е служба която има правото да извършва разследвания. Това не може да се съпоставя с ФБР. ФБР има различна структура и различни задачи. а службата ОЛАФ има различна а, функция, а, защото разполага с експертните а, умения и познания, за да извършва тези разследвания темата за държавите членки и прозрачност беше засегната. Всички ние сме граждани на Европейския съюз и идваме като представители на конкретна държава членка от Германия, Унгария, Италия, Гърция и така нататък. Европа остава наистина страната или континента на всички, това означава, че съветът и комисията и институциите като цяло са, нами, са тръгнали по пътя да установят това сътрудничество и регионалните министри, административните служби в Европейския съюз не са основен акцент когато става въпрос за административните компетенции и принципите на държавите, правовата държава са наднационален принцип. Например, ако се срещнем на питие и се постави темата за прозрачност, за достъпа до данни, това трябва да се гарантира например, от Хелзинки в Рим, Атина, Будапешт, Берлин. Наистина, позволете ни да запазим нашия реализъм. Обмислихме много внимателно какво да бъде нашето предложение. И в нашите предложения и са отразени нашите а, а, анализи за а, това какво да бъде предоставено като правомощия и те ще бъдат представени през месец март. Е по, до, след 2020 година. До тогава трябва да се приемат тези изменения по отношение на регламента за ОЛАФ провеждат се триолози в рамките на съвета. И вие ги познавате. Така че винаги, когато има такава възможност да се провежда дискусии по един пакет и те трябва да бъдат представени. Е, има натрупан много голям опит в нормотворчеството. За ЕПО трябваше, трябваха 4 години, за директивата ПИФ 5 години, за да бъде приета след провеждането на консултациите. Ето защо, когато, имайки предвид оставащия ви мандат, и ако искате да се направи това отграничение в правомощията на ОЛАФ и ЕПО и да се направи това отграничение в техните задачи, това трябва да се направи по отношение на целия пакет. Но трябва да се окаже и натиск върху съвета, защото съветът в лицето на българското председателство и след това австрийското председателство и след това румънското председателство до април-май 2019 година трябва да се вземе в тази рамка конкретно решение. И след това, без да има натиск за сроковете, да се пристъпи към следващия етап от работата, да се направи анализ за предложения във втори пакет. Но по този начин ОЛАФ паралелно с ЕПО може да работи паралелно. И вашия принос е много важен – Нашия принос също е от съществено значение, но тези предложения не са в противо... не трябва да бъдат в противоречие. И имаме работна програма на комисията за 2018 година, която е известна и тя беше одобрена от парламента, за да могат да се приложат тези мерки. Вие сте запознати с тях. Ако искаме да отбележим сериозен напредък, трябва да проведем консултации с заинтересованите страни. Трябва да се направи, трябваше да се направи оценка на въздействието. Моето предложение е в това измерение може да се очаква най-рано в края на 2018 година, най-рано тогава. Това показва, че с началото на дейността на ЕПО, с новото разпределение на правомощията между ОЛАФ и ЕПО на базата на предложението на комисията и а, дали новата комисия ще поеме тази тема или ще остане в а, просто в историята. Някои от вас ще бъдат членове и в следващия мандат на парламента, други не. Но наистина това, което е важно с натрупания опит да окажем натиск върху съвета, за да се а, внесе новото предложение за изменения през април следващата година, за да може в рамките на една година да се проведат дискусиите и да се приеме. На второ място. Моята основна тревога е устойчивото функциониране на ОЛАФ, защото ОЛАФ има съкръщение с 5%. В тази връзка трябва да имаме необходимия брой квалифицирани служители. Дали работните места са достатъчно атрактивни, има ли достатъчно добри възможности, дали ОЛАФ е достатъчно атрактивен работодател – и ако ме подкрепите, аз лично през следващата година бих направил конкретно предложение в тази насока. Като цяло, ние не сме удовлетворени от актуалното състояние. Имаме смесени програми и Европейския съюз, за съжаление, няма необходимата структура. А също така няма и такива проекти. Нашите служби за смесени програми и за приемането на правила и решения са министерствата на национално ниво, регионите и общините. И това трябва да се приеме така както е, защото по друг начин няма как да работим по-добре. 28 са държавите членки, над 200 региона, хиляди са общините трябва да работим заедно, за да можем да използваме необходимите компетенции. Европейския континент не трябва да бъде Европейски съюз на корупция. Има хиляди служби. Аз съм бил министър-председател в Баден-Вюртенберг. Заемал съм различни позиции в комисията наистина трябва да има доверие, да се работи много усърдно, за да се гради това доверие и да не се стига до липсата на доверие защото трябва да се справим с корупцията. Разбира се, не можем да се справим с всеки случай на корупция, но така или иначе Олаф може да има голямо въздействие, за да обхване възможно най-много случаи. И колкото повече информация имаме за случаи на корупция, толкова по-голям напредък ще отбележим и по този начин ще се намираме в позиция, в която да можем да обхванем с законодателните ни актове и нашата работа повече случаи. По отношение на борбата с корупцията, чашата винаги е наполовина пълна, а не наполовина празна. Олаф е службата, която получава и заслужава нашето пълно доверие и а, изпълняващия длъжността генерален директор се намира в е, особена позиция и го уверявам, че новия генерален директор с, а, ще работи на тази база с нашата подкрепа за взимане на решения съвместно с надзорния съвет. Благодаря. Благодаря, господин еврокомисар. Знаете ли, от доста години се занимаваме с Няма място за повече приказки е, за щастие. Междувременно има проблеми и те очакват решение. Не можем да се опитваме так, под някаква форма да ги отлагаме. Искам решение, не искам да отлагам. И за това ще внеса някои предложения за изменение. Миналия път внесохме 120. Имаше, изключително трудно беше с, съвета, с комисията, с всички участници. Аз лично с радост поемам тази задача. Е, защото, но така трябва. И освен това, така наречения контролер, комисията искаше да го оттегли като предложение, но а, е, ние настояхме. Но понеже съвета казва, вие правете каквото щете, ние нищо няма да, да направим, М ние отложихме нещата, но сега наистина изпитвам желание да да направим нещо по въпроса и да развием позицията. Разбира се, позицията на генералния директор е свързана с много възможности за вземане на решение и изпълняващия делността генерален директор има тези права. От 2011 година имаме бурна кореспонденция с комисията имаме опит, но предвид краткото време, с което разполагаме, да не се връщаме към старата кореспонденция и да си говорим за вече известни позиции, но генералният директор и изпълня и да е директора трябва да бъдат съгласувани с нас. Сега надзорния надзорния съвет господин Мулдър и след това госпожа Яла Сендър. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко, позволете да кажа, че вие посочихте, споделихте изключително важни размисли относно възможностите за промя... промяна в директивата. Изцяло сме на ваше разположение за мозъчна атака заедно с вас, защото редица споменатите от вас въпроси очакват своето разрешение. Това се отнася и за комисията. Готов готови сме за всякакви разговори, ако можем да бъдем полезни. Първо, е, е, господин Гефор и господин Сарвама. Да, напълно сме съгласни в интереса на Европейския съюз да имаме ОЛАФ, който работи и то балансирано с вътрешен контрол. Трябва да бъдем конструктивни в нашия подход. Няма да създаваме излишни трудности, но мисля, че е изцяло в интерес на Европейския съюз да има един гарантирано независим ОЛАФ и съответни гаранции от комисията. Това предполага информацията и каквито и да са причините. През последните години имаше разлики в мненията за предоставената информация. За това смятам, за да избегнем всякакви недоразумения, е, не е въпрос на генерален директор. Ние трябва да уредим въпроса в директивата че минимален обем информация трябва да бъде предоставена на надзорния съвет. Можем да говорим, що за информация ще е това, но като чета последните годишни отчети от няколко години, това се повтаря като рефрен. Не получаваме достатъчно информация, а това е неприемливо, според мен. И така, ако и Олаф е, и, и надзорния съвет работят, действат независимо и разполагат с достатъчно информация, това ще бъде изцяло в интерес на Европейския съюз. Съгласен съм, господин Де Йонг, че трябва да има ясни критерии за разследване и за това ние казваме в нашия доклад, че не е достатъчно да се, е, просто да се публикуват указания, а това трябва да се запише в законодателството. Законодателят ще реши как, но критериите трябва ясно да бъдат разписани какво може и какво не може да прави Олафа. Господин Салафранка за съфинансирането трябва да проуча. Въпрос на нов е този въпрос за мен. Странно ми звучи, че въобще ме интересува всякаква форма на използване на европейски пари, дали говорим за съфинансиране или за пълно финансиране, европейски пари са и Олаф трябва да разследва. В момента не мога да кажа нищо повече, ще се занимая с въпроса господин Вали, мисля си, тръгна и господин Вон, вие е, спо... Е, всъщност мисля, че ви отговорих на въпросите. Сега нека Елена ме допълни е, с позволение на госпожа председателката, разбира се. Благодаря, госпожо председател. И така, всъщност нямам кой знае какво да допълня като оставим общите коментари, направени от господин Мулдър, наистина бе много важно, госпожо председател, защото много от депутатите Когато говорим за трудностите при работата на ОЛАФ и с надзорния съвет, всичко това бе поставено на внимателен преглед от депутатите. Ни опитваме се наистина да да излъчим това послание. Ние сме на разположение, готови сме на конструктивно взаимодействие с вас. И всеки път, когато се намесваме, генералният директор е, е, разбира се, участва, когато е, Олаф поеме своите задачи. Това е истинска привилегия, един шанс, една възможност точно да посочим в регламент какви са правомощията на ОЛАФ и какво и кога се разследва, за да можем да дадем ясни указания за практиката. Това още направи действията на Олаф още по-ефективни в борбата с е, измамите, корупцията и други наредности. Сега за Европейската прокуратура ЕПО не е чак толкова трудно струва ми се, защото регламентът за ЕПО съдържа е, точни указания как трябва да действа организацията. Остават някои до уточнения, за да знаем точно как ще се прави всичко това. Има две нива на уредба. Първо, от една страна, разпоредби относно разследващата дейност и начина на разследване. Тук трябва ясно, трябва да посочим как следва да постъпват разследващите в различни ситуации от началото до края на процеса, при съответни процесуални гаранции, при спазване на основните права трябва да бъде гарантиран баланс в рамките на разследващата дейност. И разбира се, Олаф години наред е имала възможност да подобри своята дейност. Но ясните правила винаги са нещо добро. Важно е вътрешната структура на ОЛАФ да е изрядна. Както при всеки разследващ орган трябва ясно да бъдат очертани отделните области и ресори по правомощия. Кой какво прави? кой в кое звено разследва, кое звено от Олаф се занимава с определени въпроси и така нататък. И как се осъществява обменът на информация в рамките на Олаф. Мисля, че това допъл... още повече ще подобри качеството на разследванията, защото процедурните и процесуални правила са част от цялата уредба. Обменът на информация и предоставянето на информация на надзорния съвет също са необходими. Впрочем, на лице е вече меморандум, от 90 година, 1990 година. Меморандум относно предоставянето на информация. До сега проблеми при обмена на информация никога не е имало. Както вече казах, регламентът може да се подобрява, да се доусъвършенства. И Олаф, разбира се, трябва да е наясно какво се прави в съвета защото надзорният съвет е независим, независим орган с определени гаранции. И от трите институции без, той бе създаден с много ясен мандат при всички тези аспекти. Разбира се, ние сме винаги на ваше разположение за предоставяне на информация и взаимодействие. Председателката, благодаря. С това изчерпваме тази точка е, от дневния ред. В четвъртък ще се видим отново по интеринституционалния диалог. Несъмнено оставаме в е, взаимодействие. Сега благодаря господин еврокомисар. Разбира се, можете да останете, ако искате, но продължаваме. продълж проследяваме по-нататък годишните доклад от 2016 година. Специално ни интересува въпроса за достъпа до документи. Моля, спрете се на този въпрос. Да, до сега е, говорех за миналото и неговите проблеми е, но изграждането на нови отношения с Олаф е, мога да кажа, че до сега впечатленията ни са добри е, очакваме добро сътрудничество. Много е рано да викаме ура и да се радваме но а, духът на взаимодействията ни е добър и очаквам подобрение. Мисля, че това може да влезе в нашата а, програма. Що се отнася до а, годишния доклад на надзорния съвет за 2016 година, ние разгледаме, разгледахме всички възражения на ОЛАВ. Имаме готовност да работим по доклада за тази година но тогава ще трябва да помислим пред, преди докладът да се публикува, Олаф да го получи, за да може да направи своя, свои коментари. Сериозно бяхме разкритикувани от Лол, Олаф по този въпрос и ще го имаме предвид. Очаква не да, да стане така, че докладът да излезе през мая, пък през юли Олаф да ни критикува и въз, внесе възражения. Това е едно, един вътрешен въпрос за Дайне за предоставяне на информация. Това е критиката на Олаф. А, от наша страна пък ние казваме, че ако поискаме информация от Олаф, Олаф трябва да ни каже какви случаи ще бъдат разследвани. И не Олаф да подбира случаите, а надзорния съвет да ги разгледа и да постави своите въпроси. Това е основното ни различие в мненията в миналото и сериозно се надяваме, че ще можем да продължим. Може би а, ще отнеме малко повече време да ви информирам за резултатите, но за момента сега ще изразя своя оптимизъм. Ако искате, а вие очевидно искате да мина през, да разгледам всички точки. Първо, е, директора на ОЛАФ отбелязва, че докладът е, е на предходния, а не настоящия надзорен съвет. Е, ние работим в строга прием, приемственост след смяната през 2016 година, така че има стари членове в новия съвет от 2016 година, така че ние работим в приемственост и представихме доклада доклада на институциите, ще го отстояваме също така. Имаше въпрос защо съветът е разгледал искал достъп до досиетата само за един случай, разглеждан случай пред 2016 година. Е, в предходните години нееднократно поискахме информация и съгласно е, е, комитета до сега не сме получили удовлетворителна информация. за това миналата година е поискан е, на информация по един случай, доколкото си спомням във Франция. Но и тук не бяхме удовлетворени, така че все още не сме постигнали резултат в това отношение. Въпросът защо Назорния съвет е приел извадка от Олаф. Ние предпочитаме ние да си правим извадката. Ако правим разследване и проверка, ние работим със собствена извадка, а не с предложена ни от, от Олаф. Смятаме, че това е верния подход. Защо достъпът до 62-та случая относно времетраенето на разследването се споменава само в бележка под линия в доклада. Да, споменахме и в бележка под линия или не, това, тази, тази информация присъства. Сметнахме, че трябва да влезе в бележка под линия. Според нас това не омалуважава информацията. Важно е това да се каже и ние го казваме. може би е, в бъдеще няма да беле, работим с бележки под линия. Ако е толкова важно и ако Олаф е засегнат от а, е, нашата бележка под линия, извиняваме се. Госп... Ще вземем това предвид. Редица препоръки за чувствителни случаи не са е, разгледани от Олаф, но в този случай не можем да виним Олаф. Този път комисията, която помолихме, ни отказа информация. Качваме се на различно ниво. Може би това я, трябваше да бъде заявено по-ясно в доклада. След това времетраенето на разследванията. Това е тревожен момент. Отбелязано е и в доклада, е, че Олаф казват, е, давдохме ви толкова с много документи и ние искаме сега да започнем нов диалог с Олаф относно времетраенето е на разследването. До сега нещата не са ясни. Не, че не получаваме информация и номер но ако о, погледнете брошурата, е, например, случая не е приключен поради липса на информация. Е, ясно е, струва ми се каква информация липсва и миналата седмица получихме пореден дълъг списък на неприключени случаи и ние ще настояваме да си изясним защо нещата стоят по този начин, работи се по този въпрос. Мисля, че това ще влезе в следващия доклад. Надявам се да успеем да приключим тези случаи. След това. Uh, условията за работа. Олаф не изразява недоволство. Усещането е, че е, работните условия значително е, е, изостават съгласно трите правни служби на комисията, съвета и парламента. И те ясно казват, какво задължително трябва да присъства и какво е, не трябва да присъства, с което ние сме напълно съгласни. И за това ние смятаме, че регламент 883 е пределно ясен, е, или поне с при наличие на добра воля, е, може да е, се сметне за достатъчно изчерпателен, а това е на лице. С това е, може би смятате, че при... изчерпваме темата за работните условия. Разбирам е, от Олаф, че изразяват е, съж... съжаление. Срещнахме се миналата седмица и де директора на Олаф също присъства и ние заявихме готовност да разгледаме въпроса отново, ако можем да внесем подобрения. Но ако работните условия съгласно членовете на комитета в миналото и по отношение на ограничения на достъпа до информация, трябва да помислим дали става изобщо за дума за работни условия. Надявам се, че ще намерим решение по този въпрос. Основните права мисля, че това е въпрос, който до сега не е разгледан достатъчно внимателно и се налага ние да се заемем с въпроса е, което отново е свързано с оплакванията към Олаф, че надзорния съвет няма достатъчно информация и поддържаме, до, ам, за да ги включим в доклада. След това статистиката. Тук цари известен хаос. За нас нещата бяха пределно ясни. А това е резултат от работа на човек, който би трябвало ежедневно да се занимава с това, да изготвя статистики. Бяхме малко изненадани, че не получихме необходимото от Олаф, но ще при... изпратим доклада си за до, до година до Олаф преди да го приключим и ако има някакви възражения или неясноти по, относно този вид статистики, ние сме готови да ги променим, защото смятаме, че нещата трябва да са ясни за всички, а след като не са ясни за Олаф, значи има нещо не наред. Показателите за време траенето на разследванията трябва да бъдат преразгледани и е, редефинирани. След това дисциплинарните препоръки – продължаваме да поддържаме мнението, че трябва да бъ... получаваме повече информация по този въпрос, отколкото в момента. След това извадките по този въпрос трябва да се споразумеем. Нещата не опират само до Олаф. Трябва да имаме взаимно споразумение по този въпрос и струва ми се а, да, наистина има и една последна точка. Съветът получи над 800 страница информация за последващите действия относно препоръките и правните препоръки в държавите членки и нашия съвет е на мнение, че 850 страница е сериозна информация но много от страници не съдържаха необходимата информация и затова искахме да се разберем и с вас каква информация обичайно трябва да се съдържа в тези документи и не. Надявам се, госпожо председател, без да съм сигурен, че отговорих на всички въпроси относно работа на надзорния съвет, но разбира се, оставам на ваше разположение за още въпроси. Еми, имам случаи, когато и аз не мога да измисля нищо. Благодаря ви за становището е, искам да дам е, на господин Ингър възможността да каже нещо. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. За мен е привилегия да съм тук отново. А, дали е удоволствие, не съм сигурен. Надявам се да бъде. На първо място, благодаря на председателя на надзорния комитет за дадените обяснения. И на първо място трябва да кажа, че се върнах към тези въпроси след като работих в друга сфера няколко години и определено установявам една липса на комуникация на всички нива. Не само между даден екип и неговия ръководител, но навсякъде. И Знам, че председателя на надзорния комитет пое ангажимента да се разреши този въпрос и да се проведи проведе дискусия на всички въпроси, за които става въпр... дума в а, доклада. Защото много често проблемите могат да се разрешат, като се обсъдят. И във връзка с това Приветствам решението ви да споделите с нас следващия си проекто доклад, за да имаме яснота по отношение на фактите. Ясно е, че не винаги ще имаме една и съща оценка на тях. Многократно в миналото сме, сме предлагали да предоставим определена информация, но не винаги сме получавали отговор на контрапредложения, които сме правили. Мисля, че, е удачно, че не е необходимо да се обсъжда този въпрос в подробности сега, госпожо председател, да не се губи време, но като цяло в бъдеще е, комуникацията да е по-засилена. Предишната точка в дневния ред включваше е, дискусия за това какви ще са необходимите правни промени. В момента работим е, съгласно един правен режим, съгласно който комитета трябва да поиска становище и да, да мотивира своето искане. В противен случай не можем да го дадем. Но така или иначе, давам, през последните седмици съм давал много достъп до информация за, за комитета. Някои от въпросите са изключително деликатни и не, със сигурност не бих искал сега да ги споменавам. И в момента сме в процес на разрешаване на различни технически въпроси, препятстващи достъпа до тази информация. Ако ако а, ме бяхте попитали по предходната точка от дневния ред, щях да кажа, че от няколко години работим по един проект за подобряване на основната информационно-технологична система, така наречената система OCM. И по този начин ще можем да правим много неща в бъдеще, които за сега не правим по най-оптимален начин. И ще заместим една технически устаряла система, която и не може да се поддържа в дългосрочен план. Заместваме системата сами, използваме външни изпълнители, изпълнители като надзираваме пряко работата им. И се сблъскахме с по-големи проблеми, отколкото очаквахме първоначално. Това не е нищо ново в IT света, такива неща се случват често, но Основният ми приоритет е да се разрешат проблемите възможно най-бързо, преди да бъде назначен нов генерален директор до година. Но нека ви уверя в следното – въпреки че е необходима понякога намеса в системата за а, разглеждане на, на досиетата на определено лице. В системата се пази пълен архив на намесите. И също така кой ги извършва. Относно жалбите и основните права, Даваме на комитета списък с жалбите, които получаваме и такива отправени към различни други органи, като омбудсмана и съда. Всъщност не са толкова много те, дори са много по-малко, предвид редицата неща, които се казаха във връзка с основните права. И разбира се, ще продължим тази дейност. Относно извадките, разбира се, комитета не е нужно да гледа абсолютно всяко дело, абсолютно всеки казус. Те нямат и ресурсите да го правят. Така че се съгласихме да се правят едни извадки, е, кои е, дела ще бъдат извадени от системата и ще им бъдат показани. Неодавна те ни помолиха за всички дела в определена категория, нещо с което се съгласихме, така че това искане беше обосновано. И е, независимостта на работата на комитета тук е, беше очевидна, както за мен, така и за моя екип. Е, можем отново да погледнем системата за извадките, ако комитета иска това от нас. По организацията на работата, разбирам, че комитета може да бъде ограничен, а, а, ако се съгласи на нещо, което не тълкува по същия начин, както ние го тълкуваме. Но със сигурност е полезно да имаме съгласие по сроковете за предаване на данни, за които знаем, че трябва да ви предадем. Законодателството не предвижда такива срокове. Имаме рамка за процедури, които са предмет на съгласие. Знаем, че на определена дата трябва да предоставим списък с 12-месечните доклади, например и би било полезно преговорите да бъдат възобновени. Освен това, е, в съвметното становище на трите правни служби се казва, че има потребност от такъв метод на работа като генерален директор, само изпълняващ е, функцията на такъв, не би било, било удачно аз да съм този, който ще подписва документите. Но е, е добре да постигнем съгласие по е, проекта на документа и се надявам моя наследник да може да доведе нещата до край възможно най-бързо. Като цяло е важно да бъдем прагматични, разумни. По съдебните препоръки и последващите действия. Ам, има препоръка да се е, свързват прокурорите и да се, е, с прокурорите и да се разбере какво, какви действия са предприяти. В определен момент обаче този подход не е особено разумен. В много дела това няма голямо въздействие. Така или иначе статистиките никога няма да са идеални и основното е да се добие обща представа, добра обща представа за това какво се случва. В някои изолирани случаи обаче попадаме, правим удар. Миналата седмица, госпожо председател, бе отразен казус, свързан с Румъния където бе предявено обвинение към известен политик. И първоначалната информация за това обвинение дойде от наш анализ. Така, това не се случва често. В нашата институция има, разполагаме с информацията за започваме, е, започнахме в този случай съдебно е, е, разследване, след което Румъния започна съдебно разследване и вече има ангажимент да се възстановят 21 милиона евро. И моите колеги ми казват, че ем, има много повече е, търсения за нашата работа в един ден за този и отколкото е имало за един месец. Казвам го, защото от гледна точка на разходите е, също можем да правим голям удар понякога. Още веднъж подчертавам, че този, е, по това дело само има предивен обвинителен акт, още няма съдебно е, решение, няма осъждане. Е, но в такъв случай е добре да се прави добър анализ на случилото се. Госпожо председател, вие е, говорихте и за това колко е важно да се е, проучи е, добре ситуацията, когато се ам, освобождават определени, е, е, когато не се е, поемат определени казуси. В почти половината от е, казусите ние не ги поемаме на основание, че не сме компетентни. И Ако имаме стотина случаи, може би при 12-13 ще започнем разследване веднага, защото това е очевидно необходимо. При някои други ще трябва да се поработи още, да видим дали е, се покриват критериите и може би при 2-3 казуса ще трябва много време да се помисли дали да поемем а, е, случая, в зависимост от а, е, наличните ресурси, има, кои са наличните следователи, дали говорят съответния език и така нататък. Но, разбира се, комисията, ако иска, може да погледне този въпрос и да обсъдим заедно какъв би бил най-подходящия начин, какво точно трябва да гледа комисията. Но не искам да ви давам хиляда доклада за непоети случаи годишно. Това не би било е, време ефективно. Но така или иначе има много въпроси, които да обсъдим и по които да напреднем като например препоръките ви към нас. Те са много полезни. Не сме искали да се съобразяваме с всички тях в миналото, но така или иначе това е въпрос, който да продължим да обсъждаме и се надявам това да става конструктивно. В заключение, госпожо председател, мисля, че и двете страни са поели ангажимент взаимоотношенията ни да се подобрят и за краткото време, което ми остава да съм на тази длъжност, ще се постаря това да бъде така. Благодаря. Благодаря ви. Това е добрата новина, благодаря за която. И имам два въпроса по отношение на цифрите. От, от една страна системата за управление на случаите. Това има 9 милиона и 5 милиона допълнително, които са необходими. И на второ място, какви бяха разходите за проведеното проучване за оценката? Благодаря. Uh, you, Благодаря, госпожо председател. Цифрата от 9 милиона е приблизително вярна. 5 милиона не знам откъде идват. и не мога да ви дам отговорно отговор още какви средства ще са необходими. Относно проучването, за кое е проучване говорите? Проучването за оценката. genau. Ja, genau. Ja. So, sorry. Excuse me. Um, uh, Mrs. Chair, uh... Госпожо председател, става въпрос за под 400 хиляди, но нямам точната цифра тук. Можем да ви изпратим по имейл съответната информация, ако сте съгласни. Чудесно, но ще промоля за цялата информация, представяне на разходите като цяло по различни направления, така че общите разходи не само няколко. Така че наистина ще помоля за и благодаря за тези а, писмени а, коментари. Господин Мулдър, искате ли думата? Мога само да потвърдя казаното от генералния директор, изпълняващ длъжността. Пропуснах нещо по отношение на Комисията за бюджетен контрол се обхваща новата ситуация, така че може да кажете нещо в тази насока. Първо ще отговоря на първия ви въпрос. Имаме добри е, работни взаимоотношения относно организацията на труда и, и двете страни са поели ангажимент да се подобри тя и да има свободен поток на информация, така че и двете служби да си вършат работата. По отношение на е, преместването на секретарията към Uh, към ПМО със сигурност това не е най-доброто възможно решение, тъй като те са в друга част от сградата. По този начин се накъсва и информацията и е, още не, предос... не, не притежаваме достатъчно помещение, нямаме конфер... заседателна зала, например. А това е вече повече от е, 6 месеца след е, самата промяна. Но така или иначе, е, това вече е прието като решение, в законодателството е. И сега довършваме една система, която да възстанови информационния поток от ОЛАФ към новите помещения. Ще имаме допълнителни компютри. Ще имаме достъп до мрежата на Олаф, както беше преди. Но е, за около половин година бяхме без такъв достъп. И не всички е, бяха много очаровани от е, промяната, но така или иначе тя вече е факт, трябва да се адаптираме към нея и да работим успешно. Основното нещо като жалба, като притеснение е, че секретарията който е при ПМО, означава, че той е в друг друг, в друг а, орган, органа, който урежда заплатите, пенсиите и така нататък на, на, на служителите. А, и ако искаме да сме успешни, беше по-добре секретарията да бъде в ОЛАФ, не в ПМО. Помислихме за други помещения на комисията но за момента, ако трябва да се променя това решение, ще се наложи законодателна промяна, това е времеемък процес, може би до година ще стане. Така или иначе това ще зависи до голяма степен от новия генерален директор, така че на този етап живеем с средства, с които разполагаме, но не е най-оптималният вариант. Yeah, да, това е един от слабите места в регламента за ОЛАФ за напасването на кадровото обезпечение и това, към това е отправена нашата критика. И смятам, че в това направление законодателният акт за ЕПО е по-добър. Ние като финансисти, като хора отговарящи за бюджета, не успеем да установим функционирането на една такава служба, която да може да работи добре, то тогава трябва да изчакаме юристите, правистите да е, се заемат с тази задача. Така че в това направление, ако разгледаме какво се намира в регламента за ЕПО, можем наистина да очакваме юристите, които работят работят по този аспект, да се вземат с тази задача. Така че наистина да се попълнят тези пропуски и вратички в законодателството. Много съм окоръжена след днешната дискусия и подкрепата и отзивите, които чухме по становището, всички, които изказаха мненията си, за да може наистина допълнително да се дообмисли и анализира с това приключваме тази точка от дневния ред. Е, благодаря на надзорния съвет, е, на целия екип, който беше тук е, за дискусията. Така че наистина очаквам да продължим съвместната работа. И така преминаваме към 15-та точка. Това е специален доклад за контрол на рибарството. Докладчик по специалния доклад от Европейската сметна палата е Янош Войчеховски, а от наша страна е Йоахим Целер. Господин Войчеховски, днес доста изказвания имахте. Сега за последен път ви давам думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Бих искал съвсем накратко да представя поредния ни доклад, който е озаглавен системата на Европейския съюз за контрол на рибарството, необходимо е да се положат допълнителни усилия. Както знаете, целта на опор е да се гарантира, че запасите от риба са устойчиви в дългосрочен план. Много а, запаси са предмет на свръхулов. Това означава, че трябва да се въведат политики за управление и то ефективно. Нашия одиден въпрос беше дали Европейския съюз има достатъчно ефикасна система за контрол. И отговорът е не на този етап. Все още не. Мога да кажа, че съгласно резултатите от нашия одит, ние се намираме по средата на този път. В правилна посока сме – защото след последния ни одит през 2007 година има осезаем напредък по отношение на системата за контрол, отбелязане напредък през последното десетилетие, но държавите членки все още не са внедрили изцяло системите за контрол и конкретни разпоредби, които трябва да бъдат модифицирани. Какви са основните констатации? Първата важна констатация засяга информацията за флота за рибарството. За да има ефикасен контрол, трябва да има необходимата информация и за използвания флот. Установихме, че в държавите членки, които сме посетили, това е факт. Четири държави членки, които имат най-голям сектор на рибарството Франция, Испания, Италия и Обединеното кралство са тези четири държави членки. Посетените от нас държави членки не са а, верифицирали а, прецизността на данните на а, флота, с който разполагат. Отбелязахме, че четирите посетени държави членки нямат информация за тонажа и за а, риболовните съдове и два от тях все още не са извършили необходимата проверка за мощността на двигателите. Освен това има доста голям случай на разминавания между характеристиките на съдовете, които са отбелязани и тези, които са в придружаващите документи. Това е по отношение на информацията за флота. Следващата констатация касае мерките за управление. Установихме, че като цяло държавите членки изпълняват адекватно мерките за управление, защото имат система за мониторинг на корабите, използва се система за контрол и проследяване, тя функционира добре но 89% от корабите на Европейския съюз не са в обхвата на системата за наблюдение на кораби. Най-вече това са по-малки плавателни съдове е, и тези 11%, които попадат в системата за наблюдение, участват в по-голямата част от риболовната дейност, но все пак това е много съществен проблем. 89% от по-малките кораби не са обект на наблюдение. Следващата констатация е относно разпределението на квотите – посетените от нас държави членки добре управляват разпределението на квотите, така както са им разпределени, но когато властите на държавите членки позволяват на а, организациите, на производителите да отговарят за разпределението на квотите, не е ясно кои са критериите за разпределянето на квотите за всеки от бенефициерите. Това е липса на прозрачност, която увеличава риска че конкретни интереси на някои економически оператори се, ам, се насърчават за сметка на други. Следващата ни констатация касае данните по отношение на риболова и на риболовната дейност, данните, които се събират в рамките на регламента за контрол – данните не са пълни и надежни. Процесът за валидиране на данните в държавите членки не е достатъчен. В допълнение към това има съществени разлики между данните за улова, записан в държавите членки и информацията, която е налична за комисията. и има съществени разлики между декларираните а, разтоварвания на сушата и а, улова при а, първо плаване. Следващия важен въпрос касае системата за инспекции и санкции. We found, we found that the установихме, че изискването да се направи връзка между санкциите и економическите ползи по отношение на наказателните нарушенията е установено в Испания, в Шотландия в някои случаи систематично се прилага. Когато се взима решение за санкции, когато в законодателната рамка това е заложено, в Италия и Франция не се прилага на практика. На страница 48 от нашия доклад предоставяме информация за дейността на инспекциите. Там е посочено, че инспекциите са активни, например в Испания. В период от 3 години се осъществява одита между 2014 2013 до 2015 година. В Испания има над 20 инспекции във Франция, над 40 хиляди, в Италия 18 хиляди, в Обединеното кралство 16 хиляди. Инспекциите установяват много нарушения, например в Испания 4700, в Италия и 500 и това ясно показва, че инспекциите подхождат много, са много сериозно провеждани и те целят да установят нередности. Проблемът е а, възпиращите санкции, защото установихме много случаи по отношение на кораби, които са наказвани пет пъти в период от 3 години и въпреки това продължават с незаконните си практики. Това показва, че системата за санкциите не е ефикасна и санкциите трябва да се прилагат по-ефикасно. Това са основните ни констатации. има и препоръки. Основните препоръки, които ние предлагаме, са свързани с това да има възпиращи санкции, най-вече по отношение на повторни нарушения, прилагането на системата за посочване на наказанията, която не се прилага изцяло на практика, обмен на данни за нарушения и санкции. По отношение на данните, подобряване на проверката на данните, най-вече за малките кораби, установяване на платформа за обмен на данни между държавите членки, система за електронни декларации за малките кораби. По отношение на мерките за управление, да се информира комисията за системата за разпределение на квотите, за гарантиране на прозрачност, предлагане на альтернативна система за локализация, а, система за проверка на информацията, която е в а, съответните регистри за тонажа и мощността на двигателите. Това е препоръка към комисията. Бих искал да благодаря на господин Целер, който е докладчик от страна на Европейския парламент защото в работния си документ той подкрепя нашите препоръки. В някои случаи той ги подсилва. Благодаря му и го, благодаря, госпожо председател, отново за това, че ми дадохте възможност да представя този доклад смятам, че това е важно за това да продължим да засилваме контролната система в областта на рибарството в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, давам думата на колегата Целер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Войчеховски, неговия екип от Сметната палата, за това, че след като е на лице специален доклад за ефективността на договорите за партньорство в рибарството, сега следите и а, общото прилагане на политиката, общата политика на рибарство в рамките на Европейския съюз. За съжаление, трябва да кажем, че това, което Сметната палата констатира, не може да премахне нашите при опасения, че има още много какво да се прави. Рибата е широко популярна храна, здравословна, качествена. Това се отразява на улова. Знаем от много доклади и научни проучвания, че рибните запаси намаляват. За това е хубаво, че Сметната палата е, обръща внимание специално на държави членки с 50% на фло, от флотата и които действат в Лосандър и Болова и в Северния Атлантик и в Средиземноморието. През април тази година има доклад на комисията, че 93% от всички рибни видове в Средиземно море са силно застрашени, ако не се вземат мерки то през следващото поколение Средиземноморието ще съдържа само морски таралежи, медузи и пластмасови отпадъци. Риби не. Така че явно нещо трябва да се направи и то веднага. Господин Войчеховски спомена впечатляващи данни, че системата за наблюдение на корабите обхваща само 11% от флотата, което означава, че 89% от е, риболовните кораби е, извършват улов необезпокоявано без е, устойчив контрол относно улова. След това също така господин Войчеховски обръща внимание, че системите за обхващане на данните са различни. Различно е качеството на данните, мощността на двигателите са отразени, но не и бруто регистър тона, капацитета, риболовния капацитет и така нататък. Нещата са различни в отделните държави членки. Освен това, в редица държави има риболовни агенции, които определят квотите и които не действат в условията на пълна прозрачност. Не е ясно дали има справедливо разпределение между всички от сектора рибарство и така нататък и така нататък на човек някак си му става, не бих казал смешно, но странно, защото миналата седмица колегите от, от Комисия Рибарство отпратиха, отправиха запитване към комисията какво се прави, за да се запазят част от водораслите, така наречените нептунови водорасли е, и дали Генерална дирекция морски въпроси може да направи нещо по въпроса, да не се строи толкова, застрояват така бреговете и туристическото използване на яхти и туристическото ветроходство допълнително се отразява на популацията и на растителността, подводната растителност. Знаем, че тези масиви от водорасли, така наречената морска трева, са отрешаващо значение за рибните запаси. В допълнение към всичкото това и към всички предложения на Сметната палата за подобряване на системата си позволявам и от наша страна да отправя искането системите за наблюдение на корабите да бъдат разширени, обхващайки не само големите кораби, но и тези с дължина 12 до 15 метра. Те трябва да попаднат под а, това изискване. Знае, че това изисква бюрокрация, а, ако трябва да включим и корабите под 12 метра може да се работи с по-ефтини системи. Но, както казват руснаците, да веряй, но проверяй. И там, където има доверие, все пак трябва да има и контрол. Това трябва да направим. Процеса за запис и преглед на данните от риболова върху хартия. Тук трябва да има възможност за поетапно проследяване и отчитане на данните и за кораби под 10 метра, за да се гарантира съвместимост на системите за обмен на данни между държавите, членки, Комисията, Съвета и Европейската морска агенция. В момента това не е възможно. Освен това, трябва поетапно да се използват методи за запис, които са лесни за използване и не много скъпи, които обаче да обхващат и корабите под 10 метра. А, така че и това ще отговаря на регламента за контрол на рибарството. Струва ми се, че е крайно време регламента за е, риболова да бъде актуализиран съобразно конкретни наши изисквания. Той трябва да се разшири, но и трябва да следим за изпълнение от държавите членки в съответствие с текста на регламента противен случай европейското законодателство няма смисъл. И още едно задължение сме поели в стратегията Европа 2020. Устойчивост на нашите дейности. Така, поне що се отнася до рибарството, в някои области имаме неизпълнение, така че ние нарушаваме собствените си стратегически цели. Още веднъж благодарности към Сметната палата, че се зае с въпроса. Надявам се, че комисията ще обърне внимание на тези въпроси и ще подхожда по-последователно при работата с държавите членки. Държавите членки са приели тези, и поели тези ангажименти. Надявам се това да работата да продължи и нашите препоръки да бъдат взети предвид. Благодаря председателят. Благодаря господин Целлер. Както често се случва в нашата комисия. Когато комисията взема думата, тут последна дума има госпожа Аяла Сендер. А, няма, има и някой друг ли? О, госпожа председателката проявява недоверие към мене. Така или иначе ще имате думата, но ако комисията има малко време, възползвайте се. Така, така че госпожа Аяла Сендер и след това комисията. Благодаря, господин председателю. От сега искам да се извиня. Прочетох записката на господин Мусур, който е докладчик в Сянка – И така, е, моля да приемете извинения на колеги, колегата, който не може да присъства. Той ме помоли да изкаже неговата благодарност пред към господата Целер и Войчеховски. Вярно е, че през 2009 година за от 2009 година не се налага да помислим за промяна на регламента за контрола върху рибарството поради множеството настъпили промени. Е, говорим за промени в климата, отражението им върху бреговете, върху морската среда и оттам върху рибите. От друга страна, трябва да имаме предвид, че Рибарството играе важна роля а, като економически сектор в Европейския съюз и като източник на прехрана. Господин Целер вече го спомена. След това баланса между рибарство и флора и морска флора и фауна природни ресурси. Този баланс предполага съответна рамка, издържана в светлината на екологичните изисквания и устойчивостта. Говорим за обща рамка за контрол в областта на рибарството. Имаме регламент за контрола, но разпоредбите не се се изпълняват по различен начин от съответните администрации. Санкциите също се налагат на национално ниво, за това се налага еднаквяване. След това обмен на данни. И сметната палата тук казва, че нещата трябва да се подобрят така че базата за обмен на данни да бъде достатъчно добра. След това различните форми на прилагане на и поддържане на реда. Да, важно е да имаме полезна информация, това го чухме вече и от докладчика. Това улеснява контрола на морски на риболовните съдове над 15 метра дължина. По-малките обаче все още създават проблеми. Знаем, че оборудването е скъпо. Респективно, малките кораби, а колегата сори идва от точно такъв отдалечен район и е запознат с нещата, за това смята, че контролът не следва да се прилага така към по-малки плавателни съдове. Във всеки случай интензитета, по, по, размера на използването и бройката на използвани такива съдове е различна в държавите членки. Трябва да се гарантира равнопоставено третиране на економическите субекти. Регламентът всъщност включва и санкциите, изисква по-стриктни санкции, но това предполага хармонизация. Това е важно и с оглед гарантиране равно третиране на държавите членки. И още един тревожен момент – незаконния риболов. И тук не говоря за национални или европейски е, съдов, плавателни съдове, а за такива от трети страни. Незаконен улов от трети страни. Това са и страни, с които имаме двустранни договорености. Така че тук прозрачност няма визирам Мавритания, тя е крещящ пример в това отношение. Освен това, констатираме, че държави като Япония и Китай осъществяват промишлен риболов. Те изобщо не спазват никакви правила, камо ли санкции и би било добре, ако сметната палата включи в своята проверка. Нуждаем се от общия поглед върху нещата. Не, не отчетем ли положението в целия отрасъл, в цялата ситуация, нашата, нашия, нашето рибарство ще бъде свръхрегулирано. Регу, но едновременно с това ще се прилагат непрозрачни, нелоялни практики на съперничество от други държави членки, които осъществяват риболов в наши води или са страни, с които имаме договори. Благодаря за вижданията на Сметната палата но моля да се вземе предвид и тази друга страна на рибарството в световен мащаб, за да не говорим само и единствено за нашите разпоредби и спазването от нашите риболовни кораби. А, господин Салафранка, благодаря господин председателю. Аз самия ще бъда кратък. Мисля, че корешката Яла вече отдаде дължимото на господин Целер и Сметната палата. Едно, един въпрос към господин Целер. Четох доклада, но в точка едно четем, че Европейския парламент дава следните препоръки. Става дума за е, периода 19-20 година, но първия абзац говори, се говори за държавите членки, които да направят това или онова до 2018 година. Дори ако действаме много бързо, днес сме 21 ноември 2017. Не зная дали можем да говорим наистина за 18 година или да се разберем сега и да даваме газ, макар че преди 19-та година не зная дали ще се справим. И след това въпрос към комисията. Какви са сроковете за промяна на регламента за контрол? Докладчика говори, че препоръките на Сметната палата се приемат, но решението за преработка все още не е взето. А знаете, че първо трябва да се направи оценка на въздействието, различни мерки. Може би комисията ще може да отговори на този въпрос светлината на дискусията. Председателят, крайно време е да чуем и комисията. there's always a question, who is the commission, yeah? Пропо да попитам, кой е комисията? Виждам, че някой ще поеме отговорността да бъде комисията. Давам ви думата. Грация, е, бонасера. Благодаря. Добър вечер. Казвам се е, Франческа Арера и съм представител на комисията от Генерална дирекция МАРЕ. Искам за пореден път да благодаря на Сметната палата. Неколкократно сме им благодаряли през последните месеци опубликуването, публикуването на доклада. Също така благодаря и на господин Целер за много добрия доклад относно констатациите на в доклада на Европейската сметна палата. Този е, специален е, доклад прави точен анализ на ситуацията. в е, момента на провеждането на одитите в държавите членки, които са били предмет на такъв одит. И можем само да се съгласим с заключенията в доклада – много работа е свършена през последните години, но въпреки това е необходим напредък в редица области. Остават много важни въпроси, отнасящи се до контрола. А контрола, разбира се, трябва да е гръбнака на общата политика по рибарство в Европейския съюз. Позволете да спомена един друг въпрос, а именно постоянното подобряване във всички държави членки – също благодарение на работата, вършена в Европейската комисия. Проследили сме и е, сме идентифицирали редица е, държа... Е, дейности, които се извършват както в аудитираните, така и в неаудитираните държави членки и се открояват недостатъците и добрите практики в тези дейности. Така че това ще продължи, както казаха и преждеговорившите, защото изпълнението на регламента трябва да е много точно. Регламента за контрола обаче не е адекватен в редица сфери и не предвижда достатъчно решение за всички видове флотилии. Например, за малките плавателни съдове. Там е, ням, е, там за такива, за такива съдове е, липсват или са недостатъчни разпоредбите в регламента за контрола. И с това стигам до последния въпрос. Комисията бе помолена да уточни как ще се преразглежда регламента за контрола и също така да обясни резервите си по някои от препоръките на Сметната палата. Причината за това е ясна. От публикуването на доклада на Сметната палата насам, комисията не е готова с определен план за преглед на регламента. Но начинанието по планирането на този преглед вече е започнало от юни месец. И така или иначе това е свързано с новата оценка на въздействие на регламента. На основата на настоящите ни планове се надяваме е, до април месец до година да се приеме новия регламент за контрола. Така или иначе, всички препоръки на Сметната палата се вземат предвид, обръща им се голямо внимание, проучват се подробно и ще бъдат взети предвид при изготвянето на новия текст. Във връзка с това, докладите от одита са изключително полезни за комисията в тази дейност. Особено заключенията относно мощта на двигателите, мониторинга, надежността на данните за улова, инспекциите и така нататък. Всички данни, за които става въпрос тук, ще бъдат взети предвид, когато се изготвя новата редакция на регламента. Новия регламент няма да е революционен спрямо настоящата система за контрола, трябва да се каже. И накрая, Контролът е изключително важен. И много от ресурсите, използвани от комисията, целят а, да гарантират, че държавите членки предприемат надлежните мерки. Нещо, което ще продължим да правим предвид пред на благодаря, господин Войчеховски. Искате ли да кажете нещо в заключение? Съвсем накратко ще използвам накрая и родния си език полски. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и е, на комисията, и на парламентарната комисия. А, много правилно а, комисията разбира резултатите от одита и това, е показа, това показва колко сериозно гледа тя на нашите доклади. Надявам се тя да изпълни нашите препоръки и да приеме една много надежна система за контрол на европейското рибарство. Радвам се също така, че когато представихме доклада си на пресконференция, се срещнахме с външни партньори, с представители на рибарски организации, екологични организации и всъщност всички бяха на мнение, че системата трябва да се укрепи. Всички приветстваха нашите препоръки. Не задължително бяха доволни от, от е, констатациите, но така или иначе бяха доволни от препоръките и те като цяло бяха срещан, срещнати с приемане. Благодаря ви много. Благодаря на госпожа Айала Сандер и господин Салафранка за изказванията ви, за това, че приемате заключенията ни. Вярно е, е че рибарите в Европейския съюз не получават равно третиране и системата за инспекции и санкции не е една и съща в държавата членка. Те биха искали да получават равно третиране и също така да са в е, е, равна, равноправна конкуренция. Така че са необходими справедливи правила. Стои и проблема с улова, за който спомена госпожа Айла Сандер проблем с трети страни. Това не е нещо, което проверявахме, защото предмет на контрола бяха системите за мониторинг на държавите членки. Но това е проблем, който трябва да има предвид Европейската комисия. Трябва да се анализира той, за да няма незаконен улов от страна на трети страни. Още веднъж, благодаря ви, благодаря на докладчика и смятам, че работата ни ще допринесе за по-ефикасен контрол на общата политика в областта на рибарството и по-добрите резултати. Тоест, устойчиво управление на рибните запаси, които трябва да пазим. Благодаря и колегата Целер. Благодаря, госпожо председател. Ще се повторя. Наистина доверието е важно, но и по-важно е контролната дейност. В противен случай този регламент ще станем смешни и устойчивото рибарство няма как да бъде постигнато на базата на информацията от Сметната палата, но и от останалите доклади трябва да отчетем какво се случва. И това протича през последните години. И в отговор на колегата Сала Франка трябва да кажа, че документът е готов през октомври и наистина някои мерки трябва да им трябва време да бъдат приложени. Държавите членки обаче трябва да имат време да приложат този документ през 2018 година, където става въпрос за напасване, за политиката през 2019 година. Комисията вече посочи, че става въпрос за а, разработването на изменения по регламента, а, така че трябва да отчетем сроковете, което означава 2020 година в, на определени етапи нещо трябва да се случи в определени насоки, както посочи и Сметната палата. И тук наистина бих искал да подчертая нещо, което се посочва и в работния документ, защото в противен случай няма да подобрим ситуацията и а, в противен случай няма да можем да гар гарантираме устойчивия риболов в бъдеще. Така че наистина трябва в тези области няма да има възможност за риболов, защото ще има много замърсяване от различни отпадъци. Както посочи колегата Айла Сандър, наистина става въпрос и за това, че трябва да се направи проверка и на други от трети страни, които упражняват незаконен риболов. Това може да се установи, когато тези, които извършват законната дейност, да подават информация информация. Само 11% са обхванати от системата за мониторинг, а 89% не. Така че а, а, те, не бива дейността на, на законно упражняващите дейността да се ограничава от незаконните плавателни съдове и с незаконна дейност. Ето защо трябва да се подобри и системата за мониторинг, за да може да се премине към наистина законен риболов от страна на корабите. Благодаря. Господин Салафранка, още веднъж. Благодаря. Много накратко. Искам да благодаря на господин Целер за неговото изказване. То бе много разумно. Може би той може да промени текста и да каже, че за да се подобри точността на системата за контрол на рибарството, държавите членки и съществуващото законодателство трябва да гарантират за точност в контрола. Така че, когато се предвиждат определени дати. 2018 ми се струва прекомерно рано за преглед на регламента, ако искаме да подходим по-сериозно. Не е добре още да говорим за срокове, които знаем, че няма да спазим. И, и би било добре наистина да се погрижим устойчиво по тази тема. Две теми, които се разглеждат заедно риболова и селските райони. Наистина това не са абстрактни системи, а съвсем конкретни аспекти, които трябва да бъдат разгледани. А с това приключва откритата част на заседанието. Благодаря. А сега имаме една подготвителна среща за срещата с Олаф за следващия четвъртък след обяд. тези, които проявяват интерес, могат да участват в подготовката за това заседание следващия четвъртък след обяд когато няма да дойдете в, на това заседание, не е необходимо да оставате. Закривам официалната, отворената част на днешното заседание.